chers collègues je vous propose de prendre place et de commencer euh, nos travaux sans trop tarder. Уважаеми колеги, предлагам да започваме работа, всички да вземат местата си, без да отлагаме повече. Първа точка, приемане на дневния ред. Приете, е. добре. Втора точка, трябва да кажа, че измененията по доклада на госпожа Кастек, 20-та точка за конкуренцията и също така точката за а, половото, половата равнопоставеност, значи 20 и 21 ще бъдат сменени като поредност. Също така номер 19 за доклада на господин Болан за реиндустриализация на Европа ще се разгледа на сутрешното заседание преди точка 11. Така че, ако нямате нищо против да приемем дневния ред с измененията, считаме го за прият. На следващо място съобщение на председателя. по член 21 доклада за конституционните правила изменения по процедурния правилник. След дебат в съвета на председателите на комисии, координаторите на нашата комисия решиха, че ще изготвим становище по този доклад под формата на изменения към доклада на Комисията по конституционни въпроси, като крайния срок за подаване на предложения е 19 септември до 12 часа на обяд на английски язик. Гласуването в Комисията ще се състои на 25-26 септември. Искам да отбележа, че това е процедура, която ще ни даде възможност да постигнем споразумение в парламента и а, това ще ни създаде обща позиция в международните преговори, когато имаме нещо, което ни притеснява в нашата комисия. Правило 81, както е към момента, т.е. комисии като нашата, които имат законодателна власт, ще изчезнат. Затова искам да кажа на координаторите, на членовете на комисията и на персонала, политическия персонал да обърнат внимание на тази особеност. Това всичкото е свързано с изменение на правило 81. На второ място, по пакета за железопътния транспорт решихме да подадем становище на господин Дърден, докладчика. Това е становище по всичките три доклада в пакета. И по искане на докладчика координаторите решиха да не се изготвя становище в крайна сметка за 1.1.92.69. Това е регламент, свързан с а, счетоводните отчети на железопътните предприятия, железопътните дружества. Докладчика спомена, че а, нашата комисия няма какво да каже по този въпрос. На трето място имаме изварено заседание на комисията на 10 октомври, за да разгледаме някои спешни въпроси, които все още не сме разрешили, с оглед на факта, че наближава края на нашия мандат като парламент. Това е четвъртък сутринта се пада. Що се отнася до а, превода, устния превод, който е бил нает, но не използвам, трябва да ви кажа, съжаление, че с нощи английския и френския превод, който беше насрочен за 4 часа за триалога, не бе използван, тъй като господин Дърден не успя да дойде на срещата. Пета точка. Разбира се, знаете, че заседанието се предава по интернет. Ние сме абсолютно прозрачни в заседанията си в съответствие с това, в което вярваме и което се застъпваме. Искам да дам думата на госпожа Лопе Фонтанье, за да ни разкаже за 17-те компромисни изменения за Европейския семестър за координация на економическите политики и изпълнение на приоритетите за 2013 година. Това е доклад за, от Комисията по економически и парични въпроси, като от тази комисия докладчика е госпожа Ферера. Госпожа Фонтания, имате думата. Благодаря. Да, има някои компромисни е, е, изменения, които обобщават е, всички предложени изменения. Практически сме подходили. Около стратегията 2020 са обособени единия тип изменения и около стремежа към постигане на целите на 2020. Също така другите цели са свързани с гъвковостта на трудовия пазар и които да са съвместими с високите стандарти на социална защита. Също така улесняването на сътрудничество за уязвими групи, така че те да има достъп до пазара на труда, да се намали бедността, за да може хората да препечелват, за да издържат себе си и семействата си. Също така постигнахме компромис по данъчното облагане а, на труда, което да бъде заместено с облагане с екологичен данък. Другото нещо е свързано с инициативи а, за улесняване на трудовата заетост, конкретно за младежите. Трябва да гарантираме достъп до добри работни места, качествени работни места. и искаме да се премахнат препятствията пред свободата на движение на работещите, за да се подобри мобилността, но разбира се, това винаги трябва да става на доброволни начала и също така повече демократична легитимност на европейското законодателство, като се включат националните парламенти и профсъюзите в този процес. Също така се прави препратка към един от компромисите, който дебатирахме с докладчиците в Сянка. Либералите ни помолиха да премахнем думата, думите pay appropriate remuneration, т.е. изплащане на подходящо възнаграждение с appropriate funding или подходящо финансиране, което обаче не е приемливо, за това оставаме с първоначалния вариант appropriate remuneration или подходящо възнаграждение. До момента нямаме подкрепа от либералите за това изменение, но се надяваме да го получим по-късно. Благодаря ви, това е всичко от мен. Благодаря на докладчиците в Сянка, които положиха огромни усилия в изготвянето на този много важен доклад. Трябваше много а, така бързо да работим и усърдно, за да постигнем тези компромиси. Благодаря. Благодаря. Господин Готиерес, прието. Благодаря на докладчика за свършената през тези седмици работа. Всички политически групи положиха усилия за постигане на компромис, а именно това ни беше необходимо, консенсус, компромис, за да може да имаме доклад, който да се ползва с широка подкрепа. И мисля, че както посочи и докладчика, в социалистическата група на имахме известни затруднения с някои от въпросите, които се повдигат, например за консоли... данъчното консолидиране или консолидирането на данъчното облагане. Основният проблем тук е ужасяващия процент безработни в Европейския съюз като цяло, но особено в някои държави. Знаете, че постигнахме компромис, за да може да се удължи срока, графика да стане по-дълъг за тази консолидация, но това, което мен ме притеснява, е, че ще бъдем последните, които казват, както вече от МОД казаха и от МВФ казаха, че ефектът от фискалната консолидация всъщност води до по-голямо неравенство, несправедливост и безработица в целия Европейски съюз. Затова ние правим някои препратки към промяната на стратегията тук и е, към структурните реформи, които са необходими, за да се даде тласък на макроекономическите развития, които разбира се са оправдани, но създават проблеми за отделните лица, за, за всеки човек. Както вече казах, в съответствие с компромисите искаме да привлечем вниманието към някои от измененията в доклада, които касаят социалния съюз, социалния стълб, социалната стратегия и така нататък които искаме да постигнем вече от месеци. Има няколко изменения, някои от които аз самия съм предложил, които не са свързани с автоматичната, автоматичното стабилизиране в макроекономически аспект на Европейския паричен съюз, но парламента като цяло и комисията а, са запознати с зелената книга за, по развитието и всички в парламента трябва да са запознати с тази зелена книга. В нея се предвиждат някои автоматични мерки. Това, което трябва да направим, както комисията направи миналия декември, е да изготвим някакво предложение за автоматично стабилизиране или автоматични механизми за стабилизиране. Има някои съмнения от страна на политическите групи по тези изменения, които вече бяха подложени на дебат и одобрени с широка подкрепа. И е, също така преди няколко месеца е на пленарно заседание в Страсбург. Трябва да засилим, да укрепим тази позиция, защото искаме да постигнем по справедлив и по-социално насочен Европейски съюз в полза на гражданите ни. Искам отново да благодаря на докладчика и ви благодаря, че ми изслушахте. Благодаря. Някой друг? Е Няма. Добре. Искам да почетая това, което господин Готиерес току-що каза. Всичко е свързано с растежа. За нашата комисия това е много важно. Трябва да сме в състояние да допринесем и да определим към, а, какво ще представлява нашата социална политика по начин, който ще гарантира, че се вземат предвид нашите приоритети. Вече за трети път се занимаваме с тези въпроси. Имаме си правилник, имаме си кодекс и така нататък, но въпросът е чисто практически, а именно, че ситуацията трябва да се разгледа във всяка държава членка. Разбира се, ние работим в един по-общ контекст, в контекста на економическата и социална политика на Европейския съюз. Тази година ще а, а, а, разглеждаме този доклад на госпожа Лопе Фонтане. Той е много своевременен, защото комисията излезе с предложение по социалното изменение на економическия и паричен съюз. Затова, ако ние искаме да допринесем за този дебат, тогава трябва да се опитаме да образоваме хората за това, което ние самите сме научили при обследването на ситуацията в държавите членки вече година след началото на прилагането на тази политика. Ние се опитваме да инициираме дебат по показателите и по възможността да изследваме пътищата, които ще доведат до минимална безработица и до минимални помощи за безработица в Европейския съюз. Мисля, че ще е полезно да разгледаме този доклад и да го използваме в наша полза, за да, да дадем тласък на този дебат. Но това предстои да го направим следващия месец. Когато виждаме а, устния въпрос и а, по резолюцията, координаторите а, се споразумяха по тези документи, след като излезе съобщението на комисията. Сигнал обаче, който нашата комисия трябва да подаде към Европейската комисия, би трябвало да е стъпка в правилната посока. Знам, че някои политически групи имат известни опасения, но се надявам, че това няма да доведе до отслабването на приноса на нашата парламентарна комисия към този дебата в Комисията по економически и парични въпроси. Някои хора в тази комисия не искат да чуват за социални показатели. Това не било тяхна работа, но ние тук трябва да сме обединени, трябва да сме едини и да оказваме натиск в правилната посока. Ако няма други желаящи да вземат думата, давам обратно думата на докладчика. Espero que salga bien la, esta opinión y que lo aprueben en la comisión de. Разбира се, нашите изменения ще отидат в Комисията по економически и парични въпроси и се надявам те да ги одобрят. Аз съм съгласна с госпожа председателката, че наистина трябва нашия глас да бъде чут искаме нашите гледни точки да се вземат предвид. Разбира се, имаше разногласия, но в крайна сметка сме постигнали някакво споразумение не само между партиите, а вътре в самите политически групи. Разбира се, в политическите групи също имаше разногласия а, между а, членовете от различни държави. Но аз се надявам да получа подкрепа за компромисните решения и те да са удовлетворителни за всички членове на нашата комисия. Благодаря. Много благодаря. И текстът ще бъде разгледан от економическата и валутна комисия на 30 септември. Ние приключихме с тази точка от дневния ред и сега ще дадем думата на Адам Коша по въпроса за жените с увреждания. Това е доклад по собствена инициатива на комисията ФАМ. Имате думата, господин докладчик. Благодаря. Мисля, че тук става дума за едно становище, което в своето а, съдържание, орди, а, ориентация и насоченост отразява а, препоръките на всички политически групи. Искам, аз получих 38 изменения, от които 33 подлежат на изготвянето на компромиси. Аз мисля, че с изключение на две или три а, компромисни предложения, те ще привлекат голямото мнозинство. Има някои компромиси обаче, които а, създават известни проблеми. Политическите групи не искат да ги подкрепят, но почти всички изменения, свързани с компромисите, ще бъдат подкрепени. Искам да подчертая, че във всеки случай да поставим акцента върху ситуацията, коя, в която се намират жените с уврежданията и върху действията, които би трябвало да предприемем, за да може да се справим с тази ситуация. По въпроса с компромисите SF, G и H става дума за компромиси, които според мен представляват много ясна насоченост на комисията за равноправието между половете. Аз мисля, че а, съм изготвял много становища. За първи път виждам обаче, че а, комисията, е, комисията да вземе толкова сериозно нашето становище, отношенията между нас и комисията за равноправие между половете е много добра. Очаквам е, вашите коментари. Е, благодаря, ще продължа на румънски, за да стане по-бързо. Благодаря на господин Коша, но за съжаление нямах достатъчно време, тъй като получих предложенията едва вчера. Работихме до късно с нощи, за да можем да разгледаме компромисните решения и да ги а, обобщим, защото нашата група бе тази, която подаде най-много изменения. Ние приехме групирането на тези изменения в компромиси, макар че трябва да кажа компромис Б би бил по-добър, ако не се включват абсолютно всички изменения, тъй като са свързани с различни институции. За това, според мен, някак си намаляваме силата на самия регламент, но приехме все пак този компромис, защото той решава поне 5 от 8 проблема, които ние поискахме да бъдат решени чрез 8 отделни изменения. Също така искам да се запази тук, да, да се запазят няколко термина, като например бедност, защото ние няма да говорим за бедността в изменение Д, тъй като не успяхме да постигнем компромис по този въпрос. Или пък в изменение Е, e, където аз като юрист е, по професия считам, че трябва да избягваме използването на термина е, изнасилвания, които са, за които е сигнализирано в полицията, да запазим само изнасилвания, да премахнем до останалата част, защото знаем какво означава тази черна цифра в статистиката. Има разлика между действителния брой на изнасилванията и на онези, които достигат до полицията, за които се сигнализира в полицията. Жените с увреждания, които са глухи или неми, проблемите с обучението на родния им език е важен проблем, който не е включен в компромисно изменение Д. Въпреки това, считам, че този доклад е много важен и сме се опитали чрез внесените от нас изменения, по които общо взето се споразумяхме те да бъдат обобщени в компромиси, да покрием възможно най-много проблеми, които засягат тези жени. И макар, че не съм 100% доволна от а, крайния резултат от обсъжданията, искам да благодаря на докладчика и мисля, че можем да продължим да си сътрудничим в тази изключително важна област. Благодаря ви. Благодаря, госпожо председател. Съвсем накратко искам да благодаря на докладчика Адам Козак, Кошак, извинете, за свършената от него работа по това становища. Имахме много добри взаимодействия и сътрудничество. Ние подкрепихме повечето от измененията. Имахме проблем само с един от компромисите, а именно компромис Е, където се говори, че обвинения носи тежестта на доказване. А в нашата система на правото в Обединеното кралство това не е възможно. Не съм сигурна за останалите правни системи на другите държави членки в Европейския съюз, но ние не можем да приемем това като част от компромиса. Също така в изменение 26 ние поискахме устно изменение. Там се говори за образование, професионално обучение за а, хората с увреждания отделно и ефективно в държавите членки. А, ние поискахме да се оточни в някои държави членки, защото тук имаме две думи отделно и ефективно. В някои държави членки обаче това обучение, този вид обучение не се извършва отделно, затова искаме да се внесе промяна, иначе подкрепяме повечето изменения. Благодаря отново на господин Коша и докладчиците в Сянка. Благодаря. Иска ли някой да вземе думи? Думата не виждам. А, тогава давам думата на Адам Коша, ако искате да коментирате. Да, ще а, е, говоря съвсем кратко. Струва ми се, че нямаше бележки, по които трябваше да отговарям, на които трябваше да отговарям. Това се дължи на факта, че си сътрудничихме много добре и а, имаше много интересни реакции, по възможност, по, поради които успяхме да изготвим добри компромиси. По компромис е, вчера имаше едно предложение за изменение, което засилва тази насоченост. Същевременно обаче е вярно, че от известна гледна точка този компромис е малко слаб, но той беше леко засилен. Във връзка с компромис А се поставя акцента върху множеството ам, недостатъци и, а, във връзка с жените с а, увреждания. Самия факт, че става дума от една страна за жена и второ жена с увреждане, това я поставя в необлагодетелствено положение и а, също така а, знаците в компромис Г. А, разбирам това, което каза госпожа Кливети, но аз като човек, който не чува добре, а, а, аз използвам езика на знаците. А, мисля, че трябва да се даде възможност на тези жени с увреждания да използват а, а, жестомимичния език на собствения си език. Искам да кажа нещо дребно. Днес в залата с нас а, две, а, двама души от а, Бенин, които се обучават да превеждат на жестомимичен превод и те тук искат да научат как да помагат на глухите в Бенин. Благодаря, казва председателката. Сега по този доклад ще гласуваме скоро. Комисията по правата на жените ще се произнесе на 3 октомври. Ще приключим по тази точка. Сега ще дам думата на Фил Беньен. Ще дам думата на Фил Беньен, който да ни представи измененията, а, а, които са компромисни изменения в текста по а, собствена инициатива. Това е проект установище за еко-инновации, разкриване на работни места и осигуряване на растеж чрез политиката в областта на околната среда. Това е текст по собствена инициатива на Комисията по околната среда. Имате думата. Благодаря. Това е доклад на Комисията по околна среда. Ние поставихме акцент върху предимството предимствата за заедостта на екоинновациите. Екосъобразната економика дава много възможности на заедостта. Искам да благодаря на колегите за помощта. Имахме широк консенсус, работихме конструктивно заедно за разработването на компромисни изменения и мисля, че сме отразили възможностите, които дават екоинновациите на национално и на европейско равнище. Благодаря ви за конструктивния подход на всички докладчици в сянка. Надявам се това да си проличи и при гласуването тъй като процесът бе много градивен. Надявам се, че ще получим широка подкрепа за компромисните изменения. Благодаря. Merci beaucoup. Qui souhaite intervenir? Много благодаря. Кой иска да се изкаже? Не виждам. Благодаря, господин докладчик. Ще гласуваме след малко вашия доклад. И така, сега преминаваме към точка 6, а именно гласуването на доклада на Чаба Шогор относно европейската демографска статистика Става дума за гласуване, което ще е, извършим електронно и което ни дава възможност да видим резултата от едни добри преговори по а, европейската демографска статистика екипа, водещ преговорите, успя да постигне добро съгласие. За нас става дума да одобрим този текст на това споразумение. То беше а, одобрено от съвета и от Корепер през септември 2003 година режим на гласуване. Надявам се, че всички си носите картата. Моята не работи. Режим на гласуване. Гласуваха ли всички? Край на гласуването. 37 са гласували, 38 са гласували, 37 за, нито е един против, един въздържал се. Поздравление на докладчиците. И сега преминаваме към точка 7 Проекто становище на Вероника Лобе Фонтание за Европейския семестър за координацията на економическите политики. Преди параграф 1 е, има изменение 1 на Мариш Корнелисен Коза. Е Против? въздържали се, отхвърля се. Параграф 4, изменение 4, кой е за, против, въздържали се, приема се. Изменение 3, то е съвместимо, кой е за, против, въздържали се, отхвърля се. Изменение 2 на Серджо Гутиерес прието, съвместимо, кой е за, против, въздържали се, отхвърля се. Изменение 7 на Мариш Корнелисен, кой е за, против, въздържали се, приема се. 6, изменение 6 на Инес Зубър, за, против, въздържали се, отхвърля се. Компромисно изменение А, представено от 4 групи, кой е за, против, въздържали се, приема се. Изменение 8 за, против, въздържали се. Нека да проверим режим на гласуване по изменение 8. Гласуваха ли всички? Край на гласуването. 19 за, 21 против, отхвърля се. Изменение 10. Кой е Против. Въздържали се. Отхвърля се. 12. За. Против. Нека да проверим. Изменение 12. Режим на гласуване. Гласуваха ли всички? Край на гласуването. 15 за, 19 против и 6 въздържали се. Не е прието. Изменение 13 на Мариш Корнелисен. Кой е за? Против въздържали се. Приема се. Изменение 14 на Серджо Готиерес прието с устно изменение. Няма възражение по устното изменение. Кой е за? Против? Въздържали се? Приема се. Компромисно изменение Б. Кой е за? Против? Въздържали се? Приема се. След това е изменение 19. Кой е за? Против. Въздържали се. Отхвърля се. Изменение 3. Компромис С. Кой е за? Против. Въздържали се. Приема се. компромисно изменение Д. Кой е за? Против въздържали се. Приема се. Изменение 24. Кой е за? Против. Въздържали се. Отхвърля се. Изменение Е. Компромис Е. Представено три групи. Кой е за? Против. Въздържали се. Приема се. Изменение 27. Кой е за? Против въздържали се, отхвърля се. Компромис F от 4 групи, кой е за, против, въздържали се, приема се изменение 34, кой е за, против, въздържали се, отхвърля се, компромис Г, за, против, въздържали се, приема се, изменение 36, за, против въздържали се приема се 37 на госпожа Корнелисен за против въздържали се отхвърля се 39 за против въздържали се приема се 40 за против въздържали се приема се компромисно изменение хаш за против въздържали се приема се компромис и три групи за, против, въздържали се, приема се. Компромис J за, против, въздържали се. Струва ми се, че се отхвърля, но нека да проверим електронно. Компромис J или G на френски. Гласуваха ли всички? Край на гласуването. 25 за, 15 против, 1 въздържал се, приема се. И сега 48 е отеглено, компромис К. Кой е за? Против, въздържали се, приема се. Л. Кой е за? Против, въздържали се, приема се. Приема се. След параграф 7 компромис М. Кой е за? Против, въздържали се. Приема се. Изменение 54 за. Против, въздържали се. Приема се. 55 на Мариан Харкин. За против въздържали се приема се 57. За против въздържали се приема се 59 на Мариш Корнелисен, за против въздържали се приема се, 58 е съвместимо с 59, кой е за против въздържали се отхвърля се, 60 на Инес Цубър за против въздържали се отхвърля се. Компромисно изменение 10 се, Н, извинете, приема се след параграф 10, изменение 65 на Марич Корнелисен в две части, разделно гласуване. Първата част без думата ки. Коза, е за? Против? Въздържали се? Приема се. Втората част за против въздържали се приема се. От, отхвърля се, се поправя председателката. Благодаря, господин пред, заместник председател, че сте толкова бдителен и ми помагате. Изменение 66. За. Против. Въздържали се. Нека да проверим. 66. Гласуваха ли всички? Край на гласуването. 21 за, 19 против, 1 въздържал се, приема се е, компромис О, за, против, въздържали се, приема се. Компромис П, представен от 3 групи, кой е за, против, въздържали се, приема се. Изменение 73 на Надя Хирш за против, въздържали се, отхвърля се. Добре, нека да проверим 73 режим на електронно гласуване. Гласуваха ли всички? Край на гласуването. 26 за, 12, 13 против, 2 против. Да, прави бяхте. Седемдесет и четири пада. И сега гласуваме изменение 81. Кой е за? Против? Не беше съвсем ясно. Проверяваме електронно 81. Гласуваха ли всички? Край на гласуването. за, 19 против, 6 въздържали се, отхвърля се. Параграф 13. Q. Кой е за против въздържали се приема се. 85 е, за против въздържали се. Отхвърля се. 87 е, за против въздържали се приема се. И сега гласуваме цялото становище по електронен път. Режим на гласуване. Гласуваха ли всички? Край на гласуването. 35 за, 5 против, 0 въздържали си. Поздравление на докладчика. И сега очевидно ви приканвам да да разгледате текста в економическата комисия, за да може да се предложи текста в окончателен вариант на пленарното заседание. Приключваме по тази точка, преминаваме по точка 8. Ще гласуваме проекто становището на Адам Коша относно жените с уврежданията. Сега компромис А, представен от 4 групи, за, против, въздържали се, приема се. След изменение 4, за, против, въздържали се, приема се. 5 на Марин Харкин, за, против, въздържали се, приема се. След параграф 1, компромис Б, за, против, въздържали се, се Приема се. В първи параграф има два компромиса. Забравих да гласуваме компромис F. Четири групи. Гласуваме кой е за против въздържали се. Приема се. Изменение 13 за против, въздържали се, нека да проверим. 13, изменение 13. <coughs> Гласуваха ли всички? Край на гласуването. 22 за, 19 против, 0 въздържали се, приема се. Компромис С за, против, въздържали се, приема се. Компромис Д, Представено три групи, за, против, въздържали се, приема се. Изменение 17, за, против, въздържали се, приема се. Компромисно изменение Е, e, внесено от две групи, за против въздържали се, приема се. Преминаваме към параграф 5. Компромис Г. За против въздържали се приема се. Изменение 27 на Миодора Кливети. За против въздържали се. Нека да проверим. 25. Край на гласуването. 17 за, 21 против. Не се приема. Изменение 26 на Минодора Кливети с устно изменение. Кой е за? Против. Въздържали се. Приема се. Изменение 28 за, против, въздържали се, приема се компромис хаш, внесено три групи за, против, въздържали се, приема се. След изменение 33 на докладчика с устно изменение, няма ли възражение по устното изменение? Кой е за против въздържали се приема се. Изменение 34 на госпожа Кливети за против въздържали се приема се. Изменение 35 пада. 36 и 37. Гласуваме 38 наричат Ричард за против въздържали се. Приема се. Сега гласуваме цялото проекто становище по електронен път. 33 pour, 0 abstention. 33 за, 0 против, 6 а, въздържали се. Поздравления на докладчика. И сега преминаваме към последното гласуване тази сутрин, а именно точка 9, становището на Филип Бенин за екоинновациите разкриване на работни места и осигуряване на растеж чрез политика в областта на околната среда. И така, след параграф 5 гласуваме компромис ХАШ. За, против, въздържали се, приеме се. Параграф 1 Изменение, изменение 10 на Юта Штайнрук. За против въздържали се. Приема се. Тук трябва да гласуваме компромис, който смесва и точка от преамбюла. Става дума за компромис и внесено 4 групи за против въздържали се. Приема се изменение 12 на Евлин Рейкнер за против въздържали се. Приема се. Параграф 2. Изменение, компромисно изменение А, внесено от 4 групи за против въздържали се. Приема се. Компромис Б, внесено 4 групи, за против въздържали се, приема се. Компромис 16 на колегата Унгоряно, за против въздържали се, приема се. Изменение 17, Сария Сая, за против въздържали се, приема се. 19, за против въздържали се, приема се. Компромис G, J или J. Е, за, против, въздържали се, приема се. Компромис С, внесено от 4 групи, за, против, въздържали се, приема се. Изменение 26, за, против, въздържали се, приема се. 20... Нека да проверим изменение 26. Гласуваха ли всички? Край на гласуването. 18 за, 22 против, никой не е въздържал се, е, отпада, 27 за, против, въздържали се, приема се. Компромис Д, внесено 4 групи за, против, въздържали се, приема се. Компромис е за, против, въздържали се, приема се. Изменени 35 за, против, въздържали се. коза е Против, въздържали се, явно се приема. Компромис F, внесен от 4 групи, за, против, въздържали се, приема се. Изменение 38, Сария Саян, за, против, въздържали се, приема се. 37 на Жорж Бах, за, против, въздържали се, приема се. Компромис Г, за, против, въздържали се, приема се. Изменение 43, за, против, въздържали се, приема се. 44, не, пак на Кинга Гънца против, въздържали се, приема се. А, изменение едно на Юта Штайнрюк с устно изменение, за което няма възражение. Кой е за, против, въздържали се, приема се. Изменение 2 на колегата Унгоряно за против въздържали се приема се. Изменение 3 на Кинга Гънц за, против, въздържали се, приема се. Изменение 4 за, против, въздържали се, приема се. Изменение 5 на Юта Стайнрук за, против, въздържали се, приема се. След това компромис К, внесен от две групи. Гласуваме за, против, въздържали се, приема се. Изменение 8 на нали, Елизабет Шройтер. за против въздържали се. Приема се. Сега а, подлагам на гласуване цялото становище. Режим на гласуване, моля. Гласуваха ли всички? Край на гласуването. 38 за, нито един против, един въздържал се. Поздравления на докладчик. Alors, euh, comme euh, Edith Bauer a dû jongler avec la Commission euh, и Бауър трябваше да жонглира с комисията по гражданска свобода. Не си отивайте. Точка 19. Сега ще дам думата на господин Болонс. който ще ни представи своето проекто становище за повторната индустриализация на Европа за насърчаване на конкурентоспособността и устойчивостта. Става дума за проекто становище за комисията ИТРЕ. И по този документ ние ще изслушаме представенето на измененията, които са 43 на брой. Благодаря, госпожо председател. Съвсем накратко на доклада за повторната индустриализация на Европа. Това трябва да се постигне чрез инвестиции, които да са добре целенасочени. Те трябва да бъдат също така разнообразни, защото и не само технологията трябва да се развива, но трябва да запазим нашето наследство. Трябва трябва да се динамизираме, за да създадем нови пазари, да останем конкурентоспособни на международната сцена. и трябва да отчетем собствените ресурси на Европейския съюз за повторна индустриализация. Тук а, говоря за необходимостта да се разгледат а, а, обществените поръчки, 4 компромисни изменения, които включват 16 изменения. Те се обсъждат в момента с докладчиците в Сянка, за да може да се постигне консенсус. Повечето от измененията са приемливи и заслужават и интерес. Изменение едно, за което ще предложа да се гласува против, защото продължавам да смятам, че трябва да се поддържа силен социалния диалог и 26 привилегиите на работниците. Тук нямаме становище на правната служба. Тук става дума за превод, писмения превод във френската редакция. Това са съображенията, които исках да споделя с вас. Благодаря на колегите за тяхната подкрепа. Благодаря, госпожо председател. Само две думи, Филип Дарден. Искам да кажа, че имах възможност от името на нашата група да внеса няколко допълнителни искания на докладчика, особено във връзка с доклада, свързан с структурирането на господин Саркас. Аз съм удовлетворен, че докладчика е съгласен с повечето от нашите изменения и а, аз мисля, че измененията ще могат да бъдат подкрепени от комисията. Благодаря. Господин Беньо. Um, Искам да благодаря на докладчика за работата по становището. Това е много важно. Става дума за дъхването на нов живот на индустрията, традиционна и нова индустрия, повишаване на конкурентоспособността и устойчивостта в Европа. В моят избирателен район имаме силни индустриални традиции, затова съм подкрепям мерките, които имат за цел да се запази конкурентоспособността на индустрията, да се запази заетостта там. В моя избирателен район в момента се увеличава заедостта в тези сектори. Притесняват ме следните неща. Частта за корпоративна социална отговорност. Потвърждавам да твърдя, че това не може да е в нормативната уредба, защото се превръща в правило, разпоредба и вече не може да говорим за социална отговорност. Понятието се превръща в оксиморон. Иначе по-надолу в компромиса аз съм много за идеята да се разработи така наречен социален етикет въз основата на общи критерии. Аз бях на посещение в е, Праймарк след срива в Бангладеш и оттам се обсъщаше именно идеята за такава марка или етикет. Значи подкрепям тази идея, но според мен не трябва в нормативната база да заляга корпоративната социална отговорност. Приемам компромис Д, по-голямата част от компромис Б, подкрепям компромис Б с една малка промяна. Там се говори за права, което не е уместно. Това поражда и проблем с субсидиарността. Трябва да поставим акцента върху ефикасното провеждане на учене през целия живот. А, да не го записваме като право, тъй като това не е в нашите компетенции, нито даже в правомощията на държавите членки. Хората, които ги скъсат, не може да се явяват всяка година до безкрайно, само защото имат право на учене. Надявам се докладчика да отчете тези фактори. Надявам се, че ще постигнем напредък по този като цяло доста положителен доклад или по-точно становище. Благодаря. Европейската комисия. Кой в комисията отговаря? Човекът, е, който трябваше да дойде, не успя да дойде. Ами в такъв случай давам думата на господин Болон. Благодаря, господин председател. Искам да благодаря за изказванията на Филип Дарден и на Филип Биньон, двамата филиповци, които взеха думата по този доклад. Не виждам конкретни пречки и с господин Дарден и с господин Биньон ще аз съм съгласен с, с техните бележки, особено за социалната отговорност на предприятията. Ние ще продължим обсъжданията си на компромисните изменения с намерение да постигнем консенсус. Благодаря, госпожа, госпожа председател. Благодаря, Филип. Гласуване в комисия по заетост 26 септември. Гласуване в ИТРИ 14 октомври. Пленарно заседание през ноември. Тогава ще се проведе гласуването в пленарна зала. Следваща точка от дневния ред. Точка 11 преговори с съвета за Европейския фонд за приспособяване към глобализацията. Госпожа Харкин, заповядайте. Проведохме трета тристранна среща с нощи. Движим се добре. Четвъртата среща е предвидена за 30 септември. Надяваме се тя да е последната. Някои от най-важните въпроси са свързани с горна граница, лимит, по различни мерки. Сумите, за работници по схемата за приспособяване, за транспортни разходи, когато отиват на обучение. В някои държави членки се отделят около 70-80% от средствата по фонда за такива мерки. В парламента има усещането, че така не се осигурява европейска полза и трябва да се сложи таван на тези разходи. Наистина голямото мнозинство от държавите членки не предлагат фонда по този начин, но някои го правиха. Парламента поиска 25% да е горната граница, комисията поиска 50%, съвета бе за 50%. Все още не сме се споразумели по въпроса. Сега обсъждаме идеята границата да е 35%. Надяваме се съвета да се съгласи, защото парламента по този въпрос вече не е готов да прави повече отстъпки. Мисля, че и без това отстъпихме повече, отколкото възнамерявахме първоначално. Други важни въпроси, които остават нерешени. Процента на съфинансиране. Процентът, парламентът предложи три различни такива проценти. Обикновен процент, на второ място процент за държавите членки, които могат да използват кофесионния фонд. И на трето място процент за държавите членки, които са в програма. Съвета иска да има само 1% на съфинансиране. Не сме стигнали до споразумение, но надявам се, че ще се споразумеем да има поне два различни процента на съфинансиране. Една обща ставка и друг процент са страни, които са в програма и страни, които получават помощ от Кохезионния фонд, което говорим за около 11-12 държави членки. На следващото място, и преключвам, тъй като има и много други второстепени въпроси. Та, въвеждането от страна на, на съвета схема за млади хора – това е нещо съвсем ново. Няма нищо общо с първоначалния текст, който гласува парламента, но според съвета това е много важно за постигането на споразумение. Съвета въвежда система, според която ако една държава членка кандидатства по фонда за приспособяване към глобализация, може да кандидатства за равен брой млади младежи, при условие, че те са от един и същ район както и работниците, които губят работното си място, и че този район може да получи помощ по фонда. Парламентът прие предложението и младежите да имат достъп до фонда за приспособяване към глобализацията, но смятаме, че подходът ни трябва да е последователен трябва да се опитаме да работим в рамките на регламента и в рамките на поставените в него цели. По-настоящем се опитваме да предложим пакет, предложение на съвета, което ще позволи да има да се включат и младежи, само че тази мярка да бъде приведена в по-тясно съответствие към предложеното поле на директивата и целите. Та, това е. Има още много неща, които трябва да се решат, но постигаме напредък. Надявам се, че няма да има нужда повече от още много срещи, само от една, при условие, че съвета прави същото разбиране и готовност за сътрудничество, както и парламента. Заповядайте, колега. Две допълнителни думи е, по темата. Аз се присъединявам към е, това, че трябва да продължи да работим, е, е за да постигнем е, повече от това, което вече беше казано във връзка с предишната точка и с обратната връзка, която получихме във връзка с преструктурирането, което трябва да се прият приема от предприятията, ние трябва да убедим съвета за уместността на този проблем. Две важни неща, които бяха подчертани от докладчик е, съфинансирането и е, конкретната помощ за младите хора. Това са две важни теми, по които би трябвало а, да бъдем много внимателни, особено във връзка с, с, финансирането, защото трябва да се разграничи а, а, онова, по което имаме консенсус. Сега във връзка с конкретната помощ за младите хора бихме желали да формулираме предложение, за да се пост поставят нещата на правилната основа връзка с фонда, да не се разводни правната основа, да няма уволнявания в определени региони заради кризата и да се помогне същевременно на младите. Това бяха елементите, които трябва да се обсъждат, които са важни за нашата група и на които бихме искали да се върнем. Благодаря, Фредерик. Сари Асая има думата. От името на госп... се попитам госпожа Харкин. По време на преговорите обсъждали ли сте един нов доклад, публикуван от Сметната палата, който е доста скептично настроен към използването на фонда за глобализацията, в който се правят някои препоръки. Обсъждали ли сте този доклад? Благодаря. Аз съм следващия списъка. Много съм радвам, че вие водите преговорите. Надявам се, че ще постигнем успех. В Германия, когато обсъждахме проекта за глобализацията, не беше лесна задача да убедим органите колко важен е този фонд. Хубаво е да помогнем и на младите, не само на думи, а и на дела. Много трудно бе да се убеди съвета, че това е важно и уместно средство. Много важно е, освен само на думи, да имаме и дела. Мариан, бяха ви зададени няколко въпроси. Интересно е, че какво ще отговорите, но така или иначе желая ви успех в бъдещата работа. Благодаря ви, благодаря на всички, които се изказаха по темата. В отговор на въпроса на Сарис, определено обсъдихме доклада на Сметната палата. Помолихме съвета също да обсъди въпроса, за да отрази поне няколко от препоръките в доклада. Имаше три препоръки. За нас най-важната е тази, която вече споменах. Мерката за допустимост процента. Сметната палата не направи препоръка за горната граница, за тавана, но въпреки това отправи критики към факта, че даден държави членки използват голям процент от фонда за подобни допустими мерки. Ние и преди доклада на Сметната палата поискахме горна граница 25%, тъй като бе ясно, че има известни държави членки, които използват сериозна част от средствата по фонда за тези така наречени допустими мерки, като стимули и други тип помощи или отпускане суми, които просто не носят никаква европейска полза. Само се рециклират парични средства, което е загуба на времето на всички. Ето защо настояхме да има горна граница 25 на 100. Съвета и комисията бяха съгласни на 50%, в крайна сметка се споразумяхме за 35% горна граница за тези мерки. Съвета не е гарантирал, че споразумението е окончателно, но с нощи по време на обсъжданията ясно заявих на съвета, а и за първи път по време на обсъждането е, парламента направи по-голяма стъпка от това, което планира. Ще се опитаме да убедим колегите в е, това. Това, което искам да кажа, но доклада на Сметната палата бе много полезен при дискусиите. Благодаря. Мисля, че има напредък, задвижване си нещата. Това бе 11-та точка. Сега 12-та точка от дневния ред. Антигони Пападополо. Има думата. Тя е на ня... малко необичайно място. Искам да кажа, че по тази точка, 12-та, а, разглеждаме предложението на комисията под формата на директива за изменение и преработка на директивата на съвета за, научни, за граждани трети страни с цел научни изследвания, образование, учен, ученически умени и така нататък, като целта е да се насърчава конкурентоспособност и да се насърчава еднакво третиране, що се отнася особено до социалната защита на тези лица. Много сложна беше битката, защото в това предложение на Комисията за изменение и преработка има опит за а, урегулиране на статута на граждане трети страни с цел научни изследвания, образование, ученически обмен, платен, неплатен стаж, доброволческа дейност и така нататък. Добавени са две нови категории граждани на трети страни. Това са а, платените стажанти и работещите по програми ОПЕР, за които към момента няма общи разпоредби. Ето за това досието става много комплексно, много сложно, защото има много повече разлики, отколкото прилики между тези различни категории граждани на трети страни. 80 изменения са внесени от докладчиците в Сянка, госпожа Сария Сая от НП, госпожа Джин Ламберт от групата на социалисти и Ная Хирш от друга парламентарна група. Искам да благодаря много на докладчиците в Сянка, защото те обогатиха със своите идеи нашето становище или по-скоро нашия доклад. Аз а, самата внесох 78 изменения. Вчера имахме среща с докладчиците в Сянка и изглежда, че аз съм предложила някои области, където могат да се постигнат компромиси, а именно предлагат се 12.53 и 56, които могат да, са точките от преамбюла за консенсус, а именно как да се включат кандидатите от трети държави да получат третиране като научни следователи. И в 33 и 36 имаме текстове за достъпа на студенти и ученици до пазара на труда. Опитахме се да зададем минимум а, часове, които те могат да работят държавите членки. Тук имаме разногласие между политическите групи. Някои настояват минимума да е 10 часа на седмица, други казват 20 часа поне. И за това тук трябва да помислим. Аз предлагам тук едно компромисно изменение. Що се отнася до точка от прембила 36 за равното третиране, а, що се отнася до социалното осигуряване, също има тук текст, да видим дали той е в синхрон с директивата за единото разрешение и синята карта, защото целта на този доклад е да види какво вече съществува в директивите, именно в директивата за единното разрешение и синята карта и какво се предлага сега наново. Има 13 члена, които ние обсъдихме вчера в подробности, защото има различни изменения, които тримата докладчици Сянка предложиха и някои от тези 3F, 3I и 3M се, са свързани с а, дефиниции за платените стажанти и работещите по програми ОПЕР. Става въпрос за възрастови граници и така нататък. И тук има различни а, подходи от парламентарните групи по тези категории. Затова трябва да видим какви са вече предложените идеи, с кои можем да се съгласим, с кои не. И също така много подробно разгледахме и други е, членове, например 6F, е, за необходимостта от държавите членки да приемат граждани на трети страни, така че тези граждани да останат в държавата членка и да видим какви доказателства трябва да се получат от работодателя или за условията на тези, които се занимават с научни изследвания, за да видим а по какъв начин тези граждани ще отговарят на условията да остават с продължителен срок в държавите членки. 9, 12А и 12Б бяха други точки, които обсъдихме. Конкретни условия за научните изследователи се разписват в тези членове. И ако да видим, и е, е, е, обсъдихме какви са документите, които са необходими за тези граждани да останат в държавите и член 13 за конкретните условия за работещи по програми ОПЕР, за критериите за възрастта се обсъжда тук и някои други членове обсъдихме за равното третиране, член 21-24 за търсене на работа, защото всяка държава членка има различен подход – що се отнася до периода, в който граждан на трета държава отговаря на условията да остане в държавата членка. Една от политическите групи предложи научните изследователи да могат да остават 6 месеца, други предложиха 12 месеца, а някои други пък 18 месеца, за да ам, работят, да си намерят работа или пък да създадат своя фирма. Така че не можем да се споразумеем до момента по този въпрос. Имам впечатлението, че след като имах дискусия с докладчите си сянка, повечето а, от проблемите а, подлежат на а, компромис и на споразумение. До края на седмицата ще сме готови с компромисните текстове. В някои от а, случаите на изменения смятаме, че няма допустимост, тъй като не са в компетентност на нашата комисия. За това ще отпаднат. Искам да благодаря на персонала на секретарията, тъй като имахме много а, кратки срокове. Знаете, че предложението на комисията беше представено пред нас точно когато парламента а, закриваше заседанията си преди лятната вакансия, а, но секретарията подкрепи нашите усилия да а, си свършим работата в съвсем кратки срокове. Искаме да, искам да благодаря на докладчиците Сянка за приноса и а, имаме намерение да представим компромисните изменения до края на тази седмица. Благодаря ви много. А, благодаря ви много. Вие наистина имате прекрасно име. И благодаря, че изказахте благодарности на секретарията. Не твърде често чуваме а, такива благодарности. А сега има думата докладчиците в Сянка, Асария от НП. Аз също искам да благодаря на докладчика за а, много ползотворната дискусия вчера, за възможните компромиси и съм сигурна, че ще достигнем до добри компромиси. Има някои въпроси, по които явно имаме единодушно мнение вече. Докладчика вече обясни много подробно онези въпроси, които са противоречиви. Има изменения, които вървят в две противоположни посоки, затова трябва да решим а, каква е линията, която ще следва нашата комисия. Както каза докладчика вече, разширяването на приложното поле на тази директива към доброволческите, към гражданите, които упражняват доброволческа дейност и тези, които работят по програми ОПЕР, както и платените стажанти, осложняват нещата. Нашата цел тук в Комисията по заетост трябва да бъде да защитим тези уязвими групи. Аз мога да си представя какъв вид експлоатация могат да засегнат подобни групи, защото ако тези хора нямат договор, не работят по договор или, са, или работят по, по някакъв съмнителен договор, може да бъдат подложени на експлоатация. За това аз съм внесла много изменения, за да защитим позицията на тези групи. Когато става въпрос за социалното осигуряване и равното третиране, както каза докладчика, е много важно да сме в синхрон с директивата за единото разрешение. Ние вече сме приели тази директива в парламента и за това трябва да я вземаме предвид член 21 и точка от преамбюла 36 трябва да са съобразени с нея. Третия въпрос е и свързан с някои от измененията, които аз самата внесох, а именно, че ако има по така на фаворизираща процедура в държавите членки спрямо други, тези процедури трябва да се запазят. Но с нетърпение очаквам да видим какви ще са постигнатите компромиси. Би било хубаво към края на тази седмица наистина те да бъдат готови и а, по този начин ще продължим да работим толкова експедитивно. Благодаря. Сари? Благодаря, Сари. Докладчика в сянка за либералите. Нади Хирш, имате думата. Благодаря и аз искам да благодаря на докладчика и на докладчиците от другите групи. За мен това е много важна тема и жалко, че трябва да работим толкова набързо по тези въпроси, защото тук всъщност говорим за нещо доста съдбоносно. Този регламент ще има много голямо значение за хората на място, колко време ще могат да работят, колко време ще могат да престояват в Европейския съюз. Жалко, че трябва да работим толкова бързо. Вчера говорихме по-специално за хора, които идват в Европа и как да ги защитим от експлоатация. На всички е ясно, че трябва да осигурим защита. За нас като либерали е важно да им се дадат възможности. Ако има ограничени възможности, от една страна имам огромно а, огромна защита, но а, трябва да има и възможности, трябва да се постигне баланс в, между различните сфери. Много е важно да няма твърде много бюрокрация за научните институции. Е, в е, е, член 12 или не 2 мисля, че би било възможно за предприятията и за научно-изследователските институции да докажат, че няма друг европейски гражданин, който може да извършва тази работа. Е, би трябвало да се каже най-добрият човек, е, най-добрият кандидат за дадена работа трябва да е, получи работата. А, това, това е довода. По този начин бихме си спестили много проблеми, ако може да се отървем от част от а, бюрокрацията а, да се доказва, че няма по-подходящ кандидат. Друг въпрос е колко време може да работят студентите. Говори се за 20 часа. Аз мисля, че 20 часа е доста. Има обаче много университетски градове, където животът е скъп. Например, Лондон или Мюнхен – и мисля, че поне те трябва да работят поне 10 часа, за да могат да си платят поне найема. Може би от време на време трябва да си купуват книги или храна, така че би било много трудно, ако сведем отново е, ограничението до 10 часа. Ако погледнем точка от преамбила 3 и 20, член 23 алинея 3, там съвсем ясно се казва, нека да ви прочета, всяка държава членка решава колко часа седмица или колко дни или седмици годишно би могла да разреши такава дейност да бъде извършвана, като максимално продължителност. това не може да бъде повече от 8 часа седмично. Така че ако ам, намалим от 20 часа на 10 часа, ще има много студенти, които няма да могат да свързват двата края. Аз мисля, че тук е червената линия, която не можем да не обмислим, защото не можем да кажем на хората, можете да дойдете, но няма да можете да се прехранвате. Сега по въпроса за това колко време могат да говорят да останат хората след края на причината за пристигането си. Говорихме за 18 месеца, т.е. 18 месеца, например, след завършване на университет. Комисията предлага 12 часа. Нещо по-малко би било много голямо ограничение. Председателя, благодаря. Сега Джин Ламберт от Зелените. Благодаря и аз бих желала да благодаря на докладчика за отличната работа и съм съгласна с онези, които казват, изразяват съжаление за прибързаността, с която трябва да работим, особено когато говорим в нашата комисия, комисията по гражданските свободи, крайният срок за измененията за Либе беше по-кратък в сравнение с нашата комисия. Има редица въпроси, които а, не бяха включени във връзка с проблемите на графика. И аз също така съм съгласна с това, което беше казано да не се връщаме в тази директива. По-благоприятните разпоредби не би трябвало да бъдат засягани. Това ме връща за, към въпроса за паритета, паритета с синята карта за научните работници. И като имаме тези а, разлики, е, това а, ограничава научните работници, членовете на техните семейства. Това е известно отстъпление, защото те ще трябва да се връщат сега, за единното разрешение нямам проблеми за допълнителните групи, но искам да чуя какво мисли комисията, как, се вижда, как виждате тези неща, кой е включен, кой е изключен, особено като си има предвид, че единното разрешение дава разрешение на хората, които имат право да работят. Да, на студентите се дава право за работа, което не е само символично и ние сме готови да приемем предложението на комисията по този въпрос. Когато говорим обаче за някои от другите групи, ние не разглеждаме нещо, което а, за много други е а, трудово-правно взаимоотношение. Доброволческият труд не е трудово-правно отношение. Има предложение да се, хвана, да се обхванат всички категории, като че ли те са трудовоправни отношения трябва, обаче да има яснота и трябва да се разбира на каква основа идват хората, какви трябва да бъдат техните очаквания, как работят, дали работят работят като опер и те трябва да имат достъп до тези права, защото определено това е договорно право в тези случаи. Значи има изменения, което говори е, за правни правни аспекти. Не трябва да принуждаваме хората да приемат трудовоправни отношения не така, както те ги разбират. Има някои изменения, в които се разглеждат стажантите, обучението, обучаващите се курсисти, курсисти, независимо от това дали те получават някакво възнаграждение или не, дали става дума за някакви стажанти или не. За някои държави членки обучението винаги е свързано с някаква форма на образование, на някакъв курс. В други държави това не е така и това се проявява много по-често след като хората са завършили образованието си, явяват се на пазара на труда. И отново в нашата група трудно ще подкрепим изменения, които отново стеснява дефиницията на хора, които ще бъдат наети по този начин. Въпросът за работата по програми ОПЕР, Повдигат се въпроси по член 3, по член 14 за възрастта на ОПР. Нашата група би трябвало да а, смята, че трябва да се а, установят условията а, за времето нещо, за което ще работят тези хора, това, което се опитва да направи МОД с конвенцията за домашните помощници, трябва да има горна граница, също така на възрастта а, на тези опери. Ние а, предпочитаме да няма горна граница и дори а, Възрастните хора, може би, трябва да имат възможност да дадат своя опит. Ние бихме желали е, текста да бъде максимално отворен, да се изяснят е, правата и очакванията на хората, но ние бихме желали максимален брой хора да се възползват от това. Това е законодателство, което ни се ще да а, има а, срок на годност повече от няколко години. Председателя, благодаря, Джин. Има ли някой друг, който иска да вземе думата? От Европейската комисия иска ли някой да вземе отношение? Моля, имате думата. Благодаря, господин председател. Благодаря на докладчика, на докладчица е в сянка за работата им по нашето предложение и измененията. Няколко бележки по основните повдигнати въпроси, няколко уточнения по въпросите зададени към комисията. Първо искам да припомня, че целите на предложенията са главно да се увеличи конкурентоспособността на Европейския съюз, да се привлече талант, що се отнася до научни работници, студенти. Също така да се благоприятства обмена на младежи и да се защитят уязвими групи като ОПР. За нас продължението не е свързано основно с трудовата миграция. Има някои разпоредби, разбира се, свързани с разрешителния режим, достъпа до работа за студенти. Някои категории могат да се считат за работници, да речем като научните работници. Е, но за нас акцента не е трудовата миграция в това предложение. Не трябва да забравяме. Разбира се, това е комисия по заето. За вас е най-важен аспект, свързани с заетостта, съвсем основателно. Но не трябва да забравяме, че групите, споменати в предложенията, идват за цели, които не са основно, даже някои групи нямат и право на трудова миграция. Това не трябва да се забравя в контекста на някои изменения, които не влизат в прекалено много подробности относно трудовото законодателство и унифицирането на трудовото законодателство на държавите членки, дефинирането на елементи от трудово-правно отношение. Това не бе целта на предложението на комисията, именно да се навлиза в подробности, да се хармонизира трудовото право на държавите членки. Искам да кажа, че това е доста деликатен въпрос за съвета. Ако тръгнем в тази посока с нашето предложение, това, което предлагаме, като сме правили и при други предложения за иммиграцията, е хармонизацията на правата в рамките на равнопоставеността, тъй като това е важно. Няколко от вас споменаха за единното разрешително, правата на равно третиране, залегнали в единното разрешително. Имаме и разпоредба за равнопоставеност, както и в други директиви за синята карта, научните разработници и така нататък. Да обясня накратко логиката на нашите предложения, що се отнася до равнопоставеността и връзката и с единното разрешително. Що се отнася до научните работници, въз основа на действащата директива за научно-развойна дейност 2005 година, научните работници имат право на пълна равнопоставеност, без изключение, по действаща директива. Техният статус ще бъде запазен. Искаме да правим стъпка назад. Ето защо предложихме да се направи изключение от член 12.2b от директивата за единното разрешително, където се налагат известни ограничения на равното третиране, защото научните работници трябва да запазят своя статут и правото си на равно третиране. Относно студентите, учащите се, според нас те са обхванати от единото разрешително защото, както бе казано, то обхваща и лицата, които имат право на работа. В нашето предложение сме записали, че студентите имат право да бъдат наети на работа и да упражняват известни стопански дейности. Това не е основната цел в предложението, но така или иначе имат право на разрешение да работят, така че тези, които са обхванати е по единото разрешително, ще продължават да бъдат обхванати с съответните ограничения и изключения към това разрешително. Тоест условията са малко по-малко благоприятни, но така или иначе са обхванати. Относно учениците, които принципно нямат право на работа, за тях предвиждаме право на равно третиране, най-малкото, що се отнася с достъпа на стоки и услуги, доставка на стоки и услуги с някои изключения. Т.е. те трябва да имат някои основни права на равно третиране, макар и да не се считат за работници. Това е логиката на нашите предложения. Както вече казахме в Комисията по граждански свободи и правни въпроси, може да проведем уточнение в приембюла, за да стане ясна логиката, кой е обхванат, кой не. Спокойно може да направим това уточнение, но това е логиката, на която почива нашето предложение в контекста на равното третиране. Относно по-благоприятните разпоредби на национално равнище, Разбира се, предвидели сме възможността държавите членки да се запазят по-благоприятни разпоредби, най-вече ще се отнася до правата. Ако държавите членки позволяват по- повече права, няма проблеми. Само, че не искаме този режим да обхване всички разпоредби, включително условията за допускане, тъй като цялостната рамка ще се разпокъса ако държавите членки получат пълна свобода за критериите за допускане, процедурите и така нататък, това ще попречи на въвеждането на атрактивна и последователна правна рамка. Определено има области, в които държавите членки могат да се запазят възможност за маневриране в областта на правата определено, но това не трябва да обхваща всичко, защото ще се разпокъса правната рамка, а нашата цел е да имаме привлекателна, последователна правна рамка за различните категории лица. Ще спра тук, ако има други въпроси, с удоволствие ще им отговоря. Благодаря ви за подробното изложение. Антигони. Мисля, че сега е ваше да кажете няколко думи, но ще ви моля накратко, защото имаме и друга точка и след това изслушване в 11 часа. Първо искам да благодаря на докладчици в Сянка. Графика ни бе натоварен, този законодателен акт ще има дългосрочен ефект върху живота на европейците, нуждаехме се от повече време. Искам да ви помоля следващия път при подобни сложни въпроси да не се дава повече време за дискусии с комисията. Ще помоля комисията точките, по които внесоха уточнението току-що, да не ги предоставят в писмен вид, възможно най-бързо, до утре, за да мога да видя кои са точно разпоредбите от действащите директиви, и да ги отразя в нашите компромисни изменения. Ще се спра на няколко момента. Разширяването на предложеното на директивата направи по-сложен. Искаме да защитим уязвимите групи. Това е целта на всички политически групи. Трябва да намерим точния баланс, да видим как в тази конкретна област социалното осигуряване, възрастта, продължителността на престоя в държавите членки ще бъдат определени. Да не забравяме, че в държавите членки се предлагат най-различни подходи. Ето защо не може да пренебрегваме принципа за субсидиарност. Не може да правим факултативни разпоредби, които по-настоящем са задължителни. Относно заедостта, да, намерението е да наберем най-добри кандидати. Да се подобрят условията на пазара, като набираме най-добрия талант от трети държави. Но не трябва да подценяваме факта, че има големи различия в нивата на заетост между различните държави членки. Има тенденции в страни като Испания, Гърция, Кипър, Италия и други в Южна Европа европейците се опитват да намерят работно място в своята страна или да имат мобилност, да отидат в Германия или на други места. Та, когато внасяме такива таланти от чужбина, трябва да видим как да се запази баланс по отношение на заетостта. Е, и така, ще помоля комисията да представи писмен отговор и да даде писмена информация за разпоредбите от действащите директиви. Разбира се, ще се опитаме да разработим компромисни изменения до края на седмицата. Благодаря, Антигони. На 23 септември ще се обсъдят компромисите, на 26 септември гласуване на 6 октомври ще се проведе обсъждането в другата комисия. И така, 6 минути, госпожа Бауер. Интеграция на ромите. Ще се справим ли за толкова минути? Едит? Thank you, Thomas. We have got 65 amendments. Uh, uh... Благодаря, Томас. Имаме 65 изменения. Благодаря на всички, които изпратиха своите коментари. Повечето от измененията са, все, о, са обхванати в компромисните изменения. Те са 10. Вчера ги формулирахме и на мен ми се струва, че можем да постигнем широко съгласие. Разбира се, някои от измененията са извън приложното поле или аз не мога да ги приема. Изменение 11 по отношение на мигриращите жени, например едно неприемливо за мен а, изменение, не става дума за ромите. Изменение 13 което идва от госпожа Кливети, аз не го разбирам може би проблема е в превода, но аз не го разбирам това изменение. Това, което искам да подчертая, е, че аз малко повече от обикновено съм се съсредоточила върху възможността за заетост на жените роми. Затова аз искам да помоля уважаемите колеги да имат винаги предвид разликата между способност да бъдеш нет на работа, достъп до пазара на труда и дискриминация. Тези три категории са взаимосвързани, но не са едно и също нещо. Затова аз в компромисите съм се опитала да комбинирам тези три явления – но искам да помоля и вие винаги да имате предвид тази разлика. Винаги е, проблема е свързан с възможността за найемане на работа. 32% е процента на неграмотните е, ромки е, в общ план, което пък ограничава възможностите им да бъдат наети на работа. Това прави под труден и разбира се достъпа до пазара на труда. Има и дискриминация, но това са два отделни въпроса. Става въпроси за е, сегрегация и така нататък. Но аз съм в, за онези изменения, които е, касаят ранното образование на децата, още в ранна възраст. Мисля, че ние сме успели вече да обхванем този въпрос доста широко. Благодаря ви още веднъж и искам да ви уверя, че работим по компромисните изменения. Искам да поискам вашите отзиви до вечерта днес, за да ми кажете какво мислите по компромисните изменения. Благодаря. Кинга Кунц. Благодаря, Едит, за това становище. Мисля, че разполагаме с всички важни аспекти на този свързан с половете въпроси с ромките, но трябва да се уверим, че в компромисните изменения използваме език, който не, говори, не говорят за този проблем като индивидуална характеристика на ромките, например ниската степен на възможности за наемане на работа. Това е характеристика. А ако трябва да имаме някакъв подход, той трябва да бъде отразен и в езика, който използваме. Трябва да имаме по-системен подход, в който се показва, че ниската степен на наемане е свързана с раното напускане на училище, високите проценти на деца напуснали училището, което пък е свързано с климата в училище. Този климат не е приобщаващ за ромчетата, така че общо взето има няколко причини, които водят до резултата на напускане на училище, отпадане от училище. свързано е и с раното забременяване на, на млада възраст при жените, което пречи е, на тези жени да продължат образованието си, което пък води да, е, до невъзможност да си намерят работа. Тоест, е, трябва да помислим за формулировките за езика, който използваме. Ние след обяд ще ви представим някои предложения и ще подкрепим компромисите, ако а, усетим, че наистина езика, който се използва, наистина а, е свързан с един по-системен подход, а не този индивидуален подход, който към момента виждаме. А ще се опитаме да ви помогнем в този аспект. Благодаря ви. Благодаря. Иска ли някой друг да вземе думата? Не виждам. Едит Бауър, искате ли да а, приключите? Очакваме сътрудничество, за да можем да приключим с компромисите. Така вече се работи в комисията. И сега вече малко по-сериозно. Искам да припомня графика. Разглеждаме компромисните изменения на 25 септември, да гласуваме на следващия ден. Комисията ще се произнесе на 14 октомври и приключваме по тази точка. И преминаваме към следващата точка, която е точка 17 300. Поправя се председателката. Точка 13. Публичното изслушване по доклада на нашия на нашата колега Антия Макинтайър, която обаче аз не виждам. Не знам дали някой може да ми каже кога ще дойде тя. Ще изчакаме две минути, за да и дадем време да се придвижи. Сега ще бъде странно да провеждаме публично изслушване. Не може да се провежда то без нейно присъствие. Извинявам се на депутатите и на преводачите. Е, прекъсвам заседанието за няколко минути, за да видим къде се намира госпожа Макинтайр. Ehm, euh, Уважаеми колеги, продължаваме работата ни. И сега по точка 13 имаме възможност да организираме това публично изслушване в рамките на доклада на собствен, по собствена инициатива на колегата Антия Макантир. Тя има отговорност да дефинира как Европейския съюз може да допринесе за създаването на благоприятна среда за бизнеса, предприятията и новосъздадените дружества, които да спомагат за разкриването на работни места. Това е много важно за нашата комисия, това е очевидно, това е първия етап в доклада на госпожа Макентайър. Ние трябва да поясним в е, е, ще имаме трима изказващи, за които са видни в специалността. Първо Марк Холбън, който е държавен министр в Обединеното кралство, който се занимава с, с м, труда и пенсиите. Йозеф Нимец, той е, е чест наш гост, е, той е заместник генерален секретар на Европейската конфедерация на правосъюзите и имаме още една честа гостенка е, Лилиан Волоцински, която е директор по социалните въпроси в Европейската асоциация на малки и средни предприятия. Благодаря ви, че сте тук сред нас и без да се бавим ще предложа да вземете думата в посочения от мен ред и за десетина минути всеки от тях, но преди това искам да дам думата на нашата докладчица да даде а, някои пояснения за това какво предлага а, тя по този доклад по собствена инициатива, като имаме предвид, че ние сме тук в комисията по работна, по, комисията по заетост и социални въпроси, а не да кажем по промишленост и нещо друго. Much, благодаря, госпожо председател. За мен е огромно удоволствие, че нашата комисия реши да проведе това изслушване и да напише доклад по тази много важна тема. Също така се радвам, че сред нас са трима експерти в областта и наистина им благодаря, че успяха да дойдат днес тук. Що се отнася до безработицата и младежката безработица, това е огромно, огромна загриженост за нашата комисия и за това а, ние се заинтересувахме как Европейския съюз може да създаде среда, която подкрепя фирмите, им дава увереност да инвестират, да растат и да създават работни места. Като някой, който е ръководил повече от 20 години малки бизнеси преди да се присъединя към Европейския парламент. Аз искам да се подкрепят малките предприятия, особено микропредприятията. Европейския съюз има някои проекти, програми в областта, като например принципа да се мисли първо за малките и теста за малки и средни предприятия. Също така инициативата на комисията, която идентифицира 10 най-натоварващи за малките и средни предприятия европейски закони. Аз съм докладчик по две становища, що се отнася до малките и средни предприятия, за намаляване на бюрокрацията и за достъпа до финансиране, като и двете становища получиха пълна подкрепа от нашата парламентарна комисия. За това се надявам да можем да надградим на тази работа. Както знаем, малките и средни предприятия, микропредприятията към настоящен предоставят 9 милиона работни места в частния сектор в Европейския съюз. Именно тук има огромен потенциал за създаване на работни места, за растеж и за иновации. Особено 85% от всички нови работни места през последните 10 години идват от малки и средни предприятия. Има пред нас някои огромни предизвикателства. Броя на хората в Европа, които искат да са самонаети лица, е намалял от 40 на 37% през последните 3 години. Почти половината се страхуват, че ще фалират и повече от 50% казват, че е трудно да получат достатъчно информация за това как да стартират стартират своя фирма. Виждаме в международен план все по-голяма конкуренция, защото идват от много места работници с много добри умения. В Европа хората с умения някак си намаляват и техните умения не съвпадат с търсенето на пазара на труда. В Европейския съюз има ясна тенденция към работни места, които изискват много умения. Повечето от те изискват от вас да сте а, творчески настроени, обаче до 2020 година може би няма да има достатъчно хора да ги запълнат. До 2015 година недостатъка а, на персонал в информационните и комуникационни а, технологии ще намали потенциала на тези хора от, с 384 700 души. В инженерните, математическите области уменията са малко и няма да отговарят на все по-повишаващите се искания от страна на фирмите. Разбира се, има много политически мнения в различните държави и членки, които са представени днес в комисията. Някои колеги а, имат опит в синдикатите, други пък а, са били в бизнеса, малкия или големия. Някои държави са с голям процент на безработицата, засегнати са от кризата тежко, други пък колеги идват от държави, където безработицата спада и има економически растеж. Факта, е, че ние обсъждаме как Европейския съюз може да допринесе за създаване на среда, където работодателите могат да си вършат работата, именно да дават работа, показва нашата ангажираност към онези, които търсят работа. Като докладчик много ми помогнаха да изготвя този доклад, но още по-голяма помощ ще ми бъде да чуя от ораторите по какъв начин регулацията, по какъв начин законите в Европейския съюз могат да помогнат на бизнесите да работят. Имаме тук представители, които могат да ни дадат примери как може да се подобрят регулациите в Европейския съюз, как а, може да се внесат промени в административните процедури, така че а, новия работник или работодател да се ползва от тях. Аз искам да има днес една оживена дискусия и да стигнем до конкретни предложения, които да включа в доклада си. Благодаря. Благодаря, госпожо докладчик. Без да се бавим, сега ще дам думата на Марк Холбън, държавен министр по работната заетост. Искам да напомня, че вие станахте министр в 2012 година и че сте завършили London School of Economics. Всъщност, то се нарича е, Лондонски колеж по економика и политология. Това е нещо, което често се забрави. Имате думата. Благодаря, госпожо председател. Благодаря, че ме поканихте да говоря е, на тази сесия. За първ път се обръщам към Комисия на Европейския парламент, така че удоволствие. Вие е, в политиката винаги всичко е изненадващо. Всичко обаче, всички нас ни обединява е необходимостта да се справим с най-голямото социално предизвикателство в Европа, именно безработицата. През юли тази година безработицата в Европейския съюз беше 11%, а за някои държави членки е над 20%. В Обединеното кралство публикувахме статистиката миналата седмица. Средната безработица при нас е 7,1%, което средно за Европа е ниско. Трябва да се съсредоточим в Европа върху създаването на повече работни места. Нито Европейския съюз, нито държавите членки създават работни места. Бизнес е онзи, който ги създава. През последните 10 години, ако видим откъде идват новите работни места, основно те идват от малки и средни предприятия. Те са създали 85% от новите работни места в Европейския съюз. Затова е много важно да направим всичко възможно, за да насърчим малките и средни предприятия да се създават, да растат, да се развиват, за да могат да наемат хора и да дадат възможност на тези, които към момента са безработни. Смятам, че ключовата роля на Европейския съюз и държавите членки е да създават подходяща среда, в която да процъфтяват фирмите. Именно за това искам да говоря днес. Да говорим как ще подкрепим даването на заеми на бизнеса, да насърчаваме предприемачеството и да създадем правилната регулаторна среда за бизнеса. Искам да го иллюстрирам това с примери от Обединеното кралство, как ние сме се опитали да се справим с тези проблеми в тези три области. Съвсем малко да ви разкажа за пазара на труда в Обединеното кралство. Имаме повече заети хора, отколкото в минали периоди. Виждаме, че наистина много хора са излезли от економическа неактивност. Имаме голям брой между 16 и 30 годишна възраст, които са се увеличили с 301 хиляди в сравнение с миналата година като заети лица. Също така с, през последните 3 месеца се увеличават заетите в публичния сектор. Също така имаме повече жени, които работят 39 000 при предишната квота. От май 2010 година насам частния сектор е създава 1,4 повече, работни, повече работни места в Обединеното кралство, което компенсира загубата на работни места в публичния сектор поради а, затягането на коланите заради кризата. Тоест, а, а, това помага и да се справяме с а, държавния дефицит, пред който се справени много държави членки. Виждаме, че има гъвкавост на пазара на труда. Това, което в Обединеното кралство виждаме е именно тази гъвкавост на пазара на труда, който ни помогна да постигнем а, ниски нива на а, безработица в тази рецесия спрямо минали рецесии. Падат а, създаването на работни места, но пък се увеличават работните места на временна заетост. Тоест в пазара на труда се вижда една гъвкавост, която запазва персонала а, на временни договори, на половин работен ден, а не на цял а пък в същото време се дава възможност и на безработните да вземат такива а, работни места на половин работен ден, вместо на цял работен ден. В миналата година имаме растеж и в заетите на пълен работен ден имаме намаляване на заетите на частичен работен ден. Ето за това а, виждаме, че а, тази възглавница, която се създаде с временната заето, сега а, се създава възможност за хората да бъдат наети все повече и повече, не само на пълен, но и на частичен работен ден. Рецесията някак си започва да намалява, защото се дава възможност на работодателите да използват и двете опции. Сега искам да кажа няколко думи за даването на заеми. Ние разбираме, че като последица от економическата криза банките не са искали да дават заеми на малки и средни предприятия. Ето за това миналата година въведохме една схема за финансиране за даване на заеми, като както банките, така и взаимоспомагателните дружества могат да дават заеми програми и а, по този начин да се намалят а, разходите за финансиране както на бизнесите, така и на домакинствата. Също така ние насърчаваме предприемачеството. Една от областите, в които хората могат наистина да допринесат е да започнат свой собствен бизнес. Имаме нова помощ за създаване на бизнес, да създадат бизнес план и да започнат наистина да работят. Имаме и над 2000 нови фирми, които се създават месечно в Обединеното кралство от хора, които преди са били безработни. Сега ще ви разкажа една история. Миналата година се срещнах с Хейди. Хейди живее в Западен Уелс. Тя била безработна и чрез тази схема тя е създала детска градина или ясла за малки деца и сега вече е наела 17 жени, които преди са били безработни. Тоест, тя е взела това решение да създаде собствена фирма под формата на детска градина и е наела още 17 души чрез решението си да първо да бъде самонаета. Също така започнахме и а, схема за заеми за млади предприемачи на възраст между 18 и 30 години. Подпомагаме техния бизнес, което е довело до стартирането на 7000 нови фирми а, въз, а, отгоре на 6000, които споменах преди малко по другата схема. А, централната роля на правителството е да създава правилната регулаторна среда, като маха необ, а, ненужните бариери, които а, водят до разходи за бизнеса когато през 2010 година започнах да работя, се въведе едно правило, едно влиза, едно излиза. А, тоест, ако имаме допълнително натоварване за бизнеса в регулаторен смисъл, трябваше на друго място да отпадне някакво изискване. И наистина се оказа голям натиск върху министрите, за да се добави тази стойност, макар че има нова регулация, тя води до премахването на някаква друга, която не е необходима. По този начин правителството започна да мисли много внимателно за налагането на нов товар върху бизнеса. По този начин се увеличи възможността възможността за заетост. Така че това правило, едно влиза, едно излиза от употреба, е спестило над 1 милиард евро годишно на бизнеса, което води до повече работни места. Още повече а, а, инициативи се започват сега, които да увеличат това правило, т.е. едно ново правило, ако бъде въведено, води до излизането от употреба на две други правила. А, ние се допитваме до бизнеса къде можем да реформираме регулацията, като имаме тъй нареченото предизвикателство на бюрокрацията, в което запитваме бизнесите по какъв начин бихме могли да направим реформа в регулаторната среда, така че да намалим бюрокрацията, което доведе до спестяване на четвърт милион евро годишно за бизнеса. Мисля, че това освободи време и ресурси на бизнеса, за да работи по това, което всъщност трябва да прави, а именно да расте и да подобрява условията за персонал си. Имаше и създаване на независим комитет в нашето правителство, който да оценява какъв ще е приноса на новата регулация. Например, какво какъв ще, какво ще е въздействието на една нова регулация върху бизнеса тази комисия, този комитет прави оценка и дава тази оценка, за да може министрите да вземат предвид при въвеждането на нова регулация. Разбира се, нашите национални усилия трябва да се съчетаят и с усилия на Европейския съюз. Европейския съюз трябва да оцени кои са десете най-натоварващи за бизнеса регулации в европейски мащаб. Ние приветстваме тази инициатива. В Обединеното красо преминахме през една много строга процедура, за да опростим, например, правилата за безопасни и здравословни условия на труд. Това трябва да се съчетае с подобни усилия в европейско ниво. Има много неща, които могат да се опростят спестят, а, за да може предприятията да са в съответствие много по-лесно по отношение на правилата за здравословни и безопасни условия на труд. Както знаем, Дневното кралство е едно от най-безопасните места в този смисъл. Също така приветстваме инициативата на комисията за регулаторната пригодност и очакваме комуни... съобщението на комисията през октомври, така че да се улеснят работите за бизнеса, конкретно за малките и средни предприятия. Е, също трябва правилно да прилагаме принципа на да мислим първо за малките. Е, това се, трябва да се прави както на ниво Европейски съюз, така и на държавите членки. Трябва да а, засилим и прилагането на теста малки и средни предприятия, така че а, да могат те да се справят а, с промените в законодателството. Големите бизнеси се справят много по-лесно с такива а, промени, но да кажем унази жена в Западен Уелс, която е наела 17 души, може би тя като се сблъска с нова регулация, не ще е по-трудно да се справи, отколкото някоя голяма фирма. Трябва също така да се използват и ресурсите на Европейския парламент, за да се правят оценки на въздействието. В заключение трябва да правим всичко възможно, за да създаваме повече работни места в частния сектор. Това в крайна сметка е отговорност на бизнеса, както се случва и в Обединеното красо през последните три години. Но нашата отговорност като законодатели, като представители на изпълнителната власт е да осигурим, че регулациите, които прилагаме, насърчават и подпомагат създаването на работни места. Не налагаме диспропорционални товари върху а, бизнеса. Защото ако не помислим за тези неща, хората ще пострадат. Ще пострадат десетките хиляди млади, души, а, млади а, хора, които в Европа искат да работят, но не могат. Не им се дава тази възможност. Затова трябва да мислим за разходите на регулацията и да не намаляваме а, възможностите за бъдеще за тези хора. Благодаря. Благодаря много, господин министр, включително и за вашите предложения за работата на нашата комисия. Сега давам думата за 10 минути на Йозеф Нимец. Благодаря, госпожо председател. Аз мисля, че когато разглеждаме глед... европейската гледна точка, винаги трябва да се има предвид разнообразието на ситуацията, положителните описания трябва да се разглеждат в по-широк контекст. За съжаление обаче, ние не сме оптимисти като представители на работещите, защото това, което се прави на европейско равнище е разрушаване на работната заетост по същия начин, по който се работи а, за растежа в Европейския а, съюз. Но въпреки всичко, Европейската комисия, Европейския съюз има концепция за растежа, споделени за целите, но наблюдаваме, че тази амбиция да се работи на равнище Европе... на целия Европейски съюз за да се постигне създаване на нова работна заетост, не се реализира, а всъщност се разрушава работна заетост. И така ние гледаме на тази цел от гледна точка на опита през последните няколко години, особено а, от позицията на нашата а, концепция за кризата и за реакцията на кризата и дългосрочните цели. Тази ситуация би трябвало да се гледа съвсем ясно и да се отчита положителния опит, който може да се а, постигне в някои държави. Ако гледаме от тази гледна точка, а, мисля, че когато говоря от името на един от социалните партньори, а, винаги е би било полезно да си спомним какво казахме, когато направихме е, анализ на пазара на труда в 2007 година. Вярно, това беше преди кризата, но тук има един подход към основния въпрос за работната заетост в Европа, растежа, средата за е, предприятията. Тук се отчитат различни различни аспекти, оценката, например, е, оценката на националните условия. И ако споменавам това, то е защото отново ние се впрягаме в задачата да постигнем това изследване. Това ще ни отнеме известно време, но това, което е важно, е да се отчита в този подход, че за да може да се създаде благоприятна ситуация в Европа, както сме изправени в конкуренцията на Съединените щати и на Източна Азия, ние би трябвало да инвестираме в хората. Това е нашия приоритет. Защото така трябва да настояваме за благоприятна среда за бизнеса а, която да създава заетост. Ние трябва да се занимаваме не само с проблема за активната политика на пазара на труда, а да отчитаме и макроекономическите фактори, като създадем на европейско равнище антициклични политики. Трябва да подчертаем значението на инвестициите в обществените услуги, които биха облегчили работата на предприятията и да а, акцентираме, че в тази европейска конструкция, която ще бъде благоприятна за създаване на качествена работна заетост, да се създаде ситуация на конкурентност, конкурентоспособност, но на равнопоставена а, основа. И искам да реагирам на въпроса за а, преразглеждането на европейските разпоредби. Основното в а, това упражнение е да не се намалява защитата на труда, както и мобилността на работещите и мобилните работещи да бъдат третирани по еднакъв начин, както работещите от държавата, в които те пребивават. Предприятията в държавите членки трябва да а, осигурят участието на социалните партньори в този баланс, интереса и на а, труда, и на а, обществото. Това е а, посланието, което бихме искали да изпратим. Тогава, когато гледаме какво а, става, констатираме, а, че все още не е постигнат този баланс в европейската политика, за съжаление. И това е наистина много тревожно, защото доверието на гражданите, особено а, в, на работещите, вярата им в бъдещето и в бъдещата им работна заедост е от изключително важно значение. Именно за това създадохме различен отговор на онова, което става в Европа под формата на социален доклад. Това е документ, който вие познавате. Той беше раздаден. Аз искам да разгледам обаче някои по-конкретни въпроси, които фигурират в анализа на пазар на труда и ги а, има и в този социален договор. Има някои съвсем прости въпроси, които са много важни. Значението на финансирането на економиката, това е загриженост и за а, предприятията. И аз мисля, че колегата, която представлява малките и средните предприятия, които са най-засегнати, ще засегнат този въпрос. Но и ние сме заангажирани, защото знаем, че има предприятия дори в период на криза, които са в състояние да произвеждат, да ангажират работещи, но няма достъп до кредити. В някои държави това е по-лесно, например в Германия е по-лесно, отколкото в Швеция. Би трябвало да има европейски отговор на проблема, а не във всяка държава. И именно това е в сърцевината на нашето предложение, защото ние говорим за отговора, който може да даде Европейския съюз. И тук ние настояваме на необходимостта на правилна банкова реформа и по-добро използване на вече съществуващи механизми, например в Европейската инвестиционна банка. Разработвам съвсем накратко тази идея с акцент върху ролята на Европейския съюз, а не на една или друга държава членка. Втория въпрос е свързан с компетентността и квалификацията. Всички сме съгласни, че това е жизненно важен въпрос. Ние сме го засегнали. Вие казахте, господин министър, има обаче много а, случаи, а, в които а, има хора, които нямат работа. Заплатите не отговарят не само на очакванията, но и на възможностите да се отговори на потребностите на а, дадено лице и на неговото семейство. Значи съотношението между заплати и компетентност е изключително важно. А, ще се занимава с този въпрос малко по-нататък. Втори елемент, е, виждаме, че в Обединеното кралство коя, в което има много ам, приема много граждани от източна Европа. Аз го знам, аз съм поляк а, и знам това а, от контактите си с мои сънародници, но не, не винаги използваме най-ефикасно компетентността. Обикновено Става дума за сътрудници а, на квалифицирани лица. Ако разгледаме нещата на европейско а, равнище, се оказва, че всъщност се прахосват инвестиции за хора, които не работят онова, за което са учили. Тук не става дума само за тук става дума за да се извлече максималното от инвестициите. От друга страна, настояваме също така на а, значението да се инвестира в компетентността. Това, което виждаме в кризите, е намаляване на а, компетентността. И накрая, а, когато говорим за хората, когато говорим, че трябва да се намерят решения, трябва да се намерят на равнището на Европейския съюз, как да се завърши това предложение с социален договор с Европа, да се говори за европей, европейски план за инвестициите, за да може да се помогне на предприятията предприятията, но и за да се инвестира в работещите, в хората. На този етап не можем да говорим по-точно за това как бихме могли да намерим средства на европейско равнище с идеята да не се ангажират вече само успешните страни, но и държавите, които имат трудности поради кризата. Благодаря ви, председателката. Сега давам думата на Лилиан Воденгоцки за 10 минути. Благодаря ви за отправената покана. Наистина, както каза господин министър, едно от основните предизвикателства на Европа днес е липсата на растеж, заетост и ефекта и върху безработицата, високия процент безработица из цяла Европа. Темата на изслушването е какво според нас кой е правилният подход, как да създадем благоприятна среда за предприятията за насърчаване на заетостта в частния сектор, най-вече чрез малки предприятия. Както припомни докладчика, тъй като малките и средни предприятия са основният източник на заетост в Европа, техните потребности трябва да се поставят на пиедестал в политиката, за да се създаде правилната среда за създаване на заетост. Искам да дам няколко данни, свързани с малки и средни предприятия, в допълнение към това, което вече споменахте. 23 милиона фирми в Европа, 99,8% от тях са малки и средни предприятия с по-малко от 250 работници. От тези 99,8%, 92% са с персонал по-малко от 10 души, което означава, че мнозинството 18 милиона от фирмите в Европа са микропредприятия. Какво по-поразяващо от този факт? Въпреки това, на тях се падат 85% от създадените през последното десетилетие места, работни места в Европа. 50% от предприятията в Европа са с еднолични търговци, самонаети лица. Това е реалността. Независимост от кризата, малките средни предприятия са все още най-големият двигател на заедостта в нашата економика. Ето защо първия приоритет на европейските инициативи е да се изведе Европа от кризата, като за тази цел трябва да бъдат предприяти следните мерки според нас. На първо място създаването на правила, макроекономическа политика, насочени мерки за инвестиции и реформа на пазара. Когато говоря за макроекономическа политика, имам предвид стабилна финанс, фискална политика, решаване на проблемите с заедостта в държавите членки, Също така частни инвестиции в реалната економика. Те трябва да станат по-привлекателни и по-конкурентоспособни, както каза Жозеф. На второ място, доста до финансиране за малки и средни предприятия. Той трябва да се подобри, най-вече чрез помощта на европейски програми и структурни фондове, като Косме, Хоризонт 2020, да не споменавам и ролята на Европейската инвестиционна банка. На трето място, капацитет за новации. Трябва да насърчаваме инвестициите в потенциала за новации на малки и средния бизнес. Не само хай-тек, но и лоу-тек и middle тек На следващо място, достъп до пазари. Това е потенциал за създаване на работни места. Трябва да се подкрепят малките и средни предприятия, да се възползват от вътрешния пазар, но също така да насочат усилията си в международен план. На, трето място, на следващо място осигуряването на услуги и ефикасни посреднически организации, качествени и ефикасни публични услуги – това е залог за успеха на МСП, независимо дали те са традиционни предприятия или новосъздадени. Те се нуждаят от организации и посредници, които да им помагат в задачите, които, с които не могат да се справят сами. Създаването на работни места няма да стане без силното насърчаване на предприемачеството. Тук искам да припомня едно ново споразумение между европейските социални партньори, насочено най-вече за също младежката безработица, където предприемачеството е посочено като един от четирите приоритета. Предприемаческият дух трябва да се насърчава от най-ранна възраст, още в училище. Европейският съюз трябва да създаде регулаторна рамка, която да отговаря на потребностите на малки и средни предприятия, заедно с Small Business Act, акта за малкия бизнес. Както вече бе казано, малки и средни предприятия страдат от бюрокрация, административно бреме. На европейско равнище, по-конкретно, трябва да се спазва акта за малките бизнеси, който се обсъжда Днес в Виена обсъжда се неговото ревизиране. Трябва да се прилага и принципа на мисли първо за малките, който все още не се е превърнал в реалност нито в Европа, нито национално или местно равнище. Принципа мисли първо за марките означава, че изходен пункт за всеки нормативен акт, нов или действащ, трябва да са най-малките предприятия, т.е. мнозинството от предприятията вместо да се правят изключения за тях или да се изключват тези предприятия. Във всеки нормативен акт трябва да има тест за малки и средни предприятия, сериозна оценка на въздействието, анализ на ползите и разходите за малки и средни предприятия. Този принцип трябва да се използва последователност и с повече амбиция за целият нормотворчески и регулаторен процес. По този начин ще се намали необходимостта от изключение за малки и средни предприятия и ще се отбележи сериозен спад на административното бреме. А сега пазари свързани с пазара на труда, създаването на заетост. Малките предприятия ще създават работни места и ще назначават повече служители на първо място, ако са достатъчно конкурентно способни, ако пазарът го позволява, ако могат да решат на квалифицирана работна ръка, ако пазарът на труда е достатъчно гъвкав, и тук ще повторя термина, който използва министъра, с набор от схеми, които позволяват да се адаптира към флуктуацията на търсенето. Ако разходите на труда и заплатите са в унисон с производителността, ако данъчното облагане и социалното осигуряване не наказва тяхната предприемчивост. Но по тези въпроси правомощията са национални, на правителствата и, на соци... и или на социалните партньори. Какво може да се направи тогава на европейско равнище, за да се създава заетост чрез малките микропредприятия? На първо място, насърчаване на реформи, най-вече реформи на пазара на труда с цел подобряване на работа на пазара на труда и конкурентоспособността чрез съгласуване на социалните политики, политиките по заедостта. Ето защо приветстваме семестъра процеса на европейския семестър, годишното изследване на заедостта, националните препоръки и националната програма за реформи. Трябва да се изработи нов съвместен текст за ролята на социалните партньори е при макроекономическото управление до края на октомври. На следващото място е предоставяне на правилна финансова помощ. Това е именно ролята и задачата на Европейския съюз първо място инвестиции в човешкия капитал, хора, модернизиране на образователната система. Тя трябва да е по повече съчетана с потребностите на пазара на труда, да се насърчава учене на работното място, чиракуването, стажа. На следващо място да се подпомогнат малките средни предприятия да се адаптират към предприятията, да инвестират в текущо обучение в човешки ресурси, обучение на възрастни, включително и обучение на работното място. На следващото място по този пункт. Нещо свързано отново с предприемачеството. Вече съществува такава инициатива на европейско равнище, програмата за социална промяна и иновации и по-конкретно схемата за микрокредитиране, които насърчават лицата, които искат да си създадат своя фирма. Предоставя им се финансова помощ, като тези инициативи трябва да се подсилят. На следващото място мобилност на работниците. Когато говорим за липса на квалифицирана работна ръка, липса на необходими умения, може да се намери пресечна точка между търсене и предлагане на пазара на труда пазара на труда трябва да стане по-динамичен. И именно тук Европейския съюз лесно може да помогне чрез системата ЮРЕС. Държавите членки трябва да са по-прозрачни прямо свободните работни места и трябва да използват повече системата ЮРЕС. И на, не на последно място принципа, мисли първо за малките. Искам да се върна отново към него в контекста на европейското право за заедостта. Мерките, които предлага комисията с цел намаляване на административното бреме с 25%, по-доброто нормотворчество, упростяването трябва да станат по-конкретни за малки и средни бизнес. Не е достатъчно само да се обижат подобни начинания на европейско равнище. Трябва да има и конкретни резултати определението на десете най-натоварващи законодателни актове. Наистина, няколко директиви за трудовото право, правото на, на заетост съставят проблеми за малкия предприятие. Ще спомена няколко примери оценката на риска, цялото законодателство за безопасни здравословни условия на труд, директивата за работното време и директивата за командироване на работници. Относно безопасността и здравословните условия на труд, надяваме се, че с новата стратегия ще се постави акцент върху опростяването, предотвратяването и по-доброто изпълнение на действащото законодателство, вместо да се приемат нови нормативни актове, ще се постави акцент върху такива средства, които наистина са пригодени за малкия бизнес. За работното време няма нужда да повтарям това, което вече всички знаете. Виждам, че господин Зарка се усмихва. Определено трябва да се реши проблема с времето на повикване, също упростяване и гъвкавост, така наречения референтен период. Относно командироването на работници, изпълнението на тази директива, която се обсъжда в парламента и съвета по време на триалога. Нашата организация е много притеснена от сегашното предложение на парламента по член 12 за създаването на единна солидарна отговорност на европейско равнище за всички сектори, за цялата верига под изпълнители. Може ли да преключвате? тъй като времето ви изтече. Е, за командировът на работници, това, което се предлага, противоречи на това, от което реално има нужда за създаване на работни места. Защото ще се увеличи бремето и ще се увеличат и разходите за малки и средни предприятия. Благодаря. Е, е Благодаря. Извинявам се, че ви а, прекъснах, но се включи часовник по-късно. Имам списък а, а, на желащи да се изкажат. Докладчик ще говори накрая и сега веднага искам да дам думата на госпожа Андреас Барея, която е докладчик в Комисията по промишлеността. Комисията която работи в сътрудничество с нашата комисия по този доклад с, собствена инициатива. Но първо искам да дам на думата и Ясовецка. Благодаря ви. Аз съм докладчик за... Искам да благодаря на ораторите за участието. Благодаря на докладчика от вашата комисия за свършената работа. Сега нека да видим каква е общата ситуация, как бихме могли да подпомогнем фирмите мислим, мисля, че можем да погледнем положително на работата, свършена от Европейския парламент по този въпрос. Разбира се, държавите членки носят отговорността за една от областите, за които Европейския съюз не може да отговаря като общо. Има и, разбира се, осложнението с бюджета представителите на малкия бизнес са получили 2,5 милиона евро за период от 7 години, което просто не е достатъчно. Тук сме се събрали да говорим за безработицата като общо явление, както и за процентите, които са достигнати в някои държави. Конкретно в Испания 27% е безработицата. Не говорим обаче за качеството на работата, която се предлага, що се отнася до устойчивостта не само за големите компании, но и за малките компании. Конкурентноспособността се постига чрез намаляване на разходите. Това, което обикновено се случва, тези разходи се вземат от заплатите. За това има повече безработни в Южна Европа, а не в Северна, защото е много по-скъпо да се вземат заеми в Испания, отколкото в други държави. Това е още една област, която трябва да бъде разгледана. Спомена се социалния договор от представителя на синдикатите. Към момента той обаче не ни помага въобще не ни помага да сме по-конкурентно способни. Трябва да инвестираме в правилното обучение. Искам да отправя една критика в опит да се подобри положението, защото според мен всичките тези неща са важни. В Испания наистина трябва да се справим с този проблем. Е, Благодаря госпожа Ясловецка, след това колегата Прието. Благодаря. Напълно съм съгласна, че подкрепата за предприемачеството и развитието на предприемачеството е основен фактор с възможност да се улесни създаването на работна заетост и аз мисля, че създаването на иновативен механизъм може да подпомогне такова развитие. Аз мисля, че Европейския съюз има отговорност и компетентност да създава да създава закони. Я мога да кажа също така, че в доклада на Световната банка за създаването на благоприятна среда за бизнес. В Полша има 6 процедури, 33 дни и това струва 17,3% от дохода на дадено лице и, и всъщност трябва да се внася този, да се внася тези приходи. Така че как може хората да се правят с училище, с създаването на работни места. Много се говори за подкрепата на предприемачеството. Ние всъщност говорим за, зре... ако говорим за зрели хора от над 50 години, според същия доклад на Световната банка тези хора са даже повече, отколкото малките. Вие сте в състояние да проследявате ситуацията, но правите ли го наистина и разпространявате ли тази информация, обсъждате ли нещата с правителствата на тези държави? Има и бариери. Защо не се опитате да ги преодолеете? И след това искам да задам въпрос, има ли предложения да се инвестира в човешки ресурси и е, ще има ли повече финансиране за подобни инвестиции? Ще наблюдавате ли обучението, което се предоставя? Ще наблюдавате ли усилията да се подобри компетентността и така нататък във връзка с потребностите на пазара на труда? Аз мисля, че в миналото за съжаление, ние не направихме това. Много често насочвахме хора в определени а, групи. Вие говорехте за десете най-тежки пречки и бреме. Вие говорихте за член 12 на директивата. Трябва да ви кажа, че за съжаление институциите, които представляват предприемачите, обикновено не могат да ни обяснят добре какви са последиците от членове, например 21 и 14. Ще ви бъда благодарна за повече информация. Председателката комисията. Сега ще дам думата на господин Гутиерес Прият. Искам да ви помоля да се ограничите в рамките на 3 минути. В противен случай няма да можем да чуем отго... отговорите. Благодаря. Благодаря и на ораторите за изказванията. Искам да посоча нещо конкретно в Европейския съюз целта ни е да използваме заетостта за начин да излезем от кризата. Това, което обаче трябва да направим е да картографираме разликите в положението, що се отнася до заетостта и с акцент върху малките и средни предприятия. Някои държави, но и в целия Европейски съюз има едно явление, което а, е известно като а, фалшивия самонет, т.е. хора, които се представят като самонети, но всъщност не са. Това са хора, които работят за някоя фирма, но се преструват, че са самонети, за такива се представят. И това е проблем в краткосрочен план, ще се окаже и в средносрочен план, тъй като тези хора са от, е, в, в висок риск от изпадане в бедност. Те не разполагат с кой знае какви средства и трябва сами да си плащат е, социалните осигуровки, защото са категоризирани като самонаети лица, има проблеми с пенсиите им. имаме тази широка концепция за малкия среден бизнес до 250 а, работещи в тях, но проблема е с микропредприятията. Много е трудно за тях. А, обикновено има фирми, които използват а, хора, които твърдят, че са самонаети. Другия проблем е бюрокрацията. Много бюрокрация е свързана с създаването на бизнеса, с разрастването на бизнеса и с счетоводната му отчетност. Ето защо има проблеми с социалните права на работещите. Фирмите, по-конкретно малките фирми, наемат хора, които да работят за тях и чието права са много добре защитени. Това се отнася и за Испания, и за Португалия, и за Италия. Миналия ден четох, че повече от 60% от хората, които преди са работили в малки фирми в тези държави, са били съкратени. Когато говорим за подпомагане на малките фирми, има две основни неща. Първото е данъчния натиск върху тях. Има някои политики, които насърчават самонаемането. Това, което имаме към момента са данъчни облегчения, които са в полза на големите компании, но нямат положително въздействие върху малките предприятия. Големите фирми най-накрая се оказва, че плащат 10% по-малко данъци, отколкото малките. трябва да насърчаваме достъпа на малките бизнеси до ползите, предимствата и трябва да насърчаваме и иновациите. Филбения има думата. Благодаря. Първо искам да насоча един въпрос към Марк Хобен. Много ви благодаря за прегледа на политиките на коалиционното правителство за подобряване на бизнес средата в Обединеното кралство, но не само това. Да се намалява и безработицата е другата цел. Има и някои други области, които са свързани с тези въпроси. Искам да ги разгледате по-подробно, например за чиракуването. Не сме като Германия с тяхната безработица и в Германия видяхме, че схемите за чиракуване са много подходящи. Също така може да се кажат няколко думи и по ам, отношението към дългосрочното наемане на работа. Това е по-скоро предимство в страната на а, предлагането на труд. Има и една друга област, която е доста противоречива на положителни и отрицателни аспекти. В Обединеното кралство пазара на, тръд, на труда а, не е толкова а, фиксиран на, на една ставка за заплащане, на една, едно равнище на заплати, а по-скоро има гъвкавост през последните 5 години по отношение на нивото на приходите. Но има и контраргумента, че все още има безработица. Има и още един контраргумент момент, че компаниите, които а, са запазили своите служители, в момента са в по-добро положение да се възползват от економическото съживяване. И с това економическо съживяване ще видим отново покачване на заплатите и покачване на ползите за работещите. Искам да коментирате по този въпрос. А, за господин Немек, Немец, не съм много сигурен как се произнася вашето име. приемам абсолютно всичко, което казвате за изтичането на мозъци от бедните държави в Европа към богатите и това а, е а, един така неразрешим проблем, порочен кръг, защото а, ако имаме ние същи а, заплати в държави с ниско БВП на глава от населението, а, тогава те няма да се движат тези хора, но а, тъй като а, тези хора искат по-високи заплати, те по собствена воля се преместват в други държави. Знам много високо образовани хора, които идват в Обединеното а, кралство, които остават сервитьори в, а, или в а, бизнеса с обгрижване на на възрастни хора, но те или иначе те не ползват квалификациите си. Има, разбира се, и положителни примери, в които а, е, хората работят по професията си. Един е българин, който аз познавам, другия е литовец, е, които работят като менеджери а, е, при моя съсед в неговата фирма. Сега а, за а, госпожа а, Волжински, а, съгласен съм с а, това как директивата влияе а, върху пазара на труда. Благодаря. Сейк Хаман, след това Саркас. Um, one благодаря. На първо място искам да отправя едно искане. Разбира се, ние е, едните сме от ляво, другите от дясно по отношение на подходите отгоре надолу за създаване на работни места, т.е. Европейския съюз, държавите членки, как да създават работни места. Обаче въпросът е как от нула да се започнат едни бизнеси без допълнителна помощ отгоре. разбира се, министра тук даде един пример с жена, която създала собствен бизнес. Аз познавам познавам една жена, която Меди Шармар се казва, Шарма. Тя е домакиня, жертва на домашно насилие, самотна майка, обаче общо ето започнала с създаване на 2-3 продукта, които продава, след това инвестира 8, създава и така нататък. И сега гледаме, че тя наема 8000 души, така полека-лека от нулата започва тази жена. има едни два младежи, които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 майка си и започнали един бизнес. Тоест, да не говорим само за решенията отгоре надолу, а как да насърчаваме от нулата започването. Знам, че в някои от най-бедните общности, например в Лондон, където аз живея, има хора, които са предприемачи, има такава дейност. Някои са в а, така осветлената економика, но за съжаление повечето са в силата економика. Затова а, трябва наистина да сме а, така скромни и да проявяваме а, смирение, когато говорим по тези въпроси ние политиците. Има един вебсайт kiva.org, който дава възможност за събиране заедно на средства от различни предприемачи. Да кажем, аз мога да даря 25 долара, за да финансирам някой в Бурунди или някъде на друго място, за да започне своята инициатива. Разбира се, има много проблеми да трябва да се а, получи финансиране за една а, микроинициатива, документите да се попълнят и така нататък. Но а, в крайна сметка всяка фирма трябва да може да а, премине през един такъв а, правен финансов анализ, а, да може да си качи инициативата онлайн и така нататък. Затова не бива да говорим толкова много как да се справим на европейско ниво, какво ние в Европейския съюз трябва да направим, а по-скоро как да се подпомагнат малките, които от нулата започнат в местната общност, за да може да си изградят бъдеще. А за това смятам, че тази комисия е толкова ангажирана, за да се гарантира, че има европейска инициатива в полза на микрокредитите. Господин Саркас. Yo, señor ministro, señores intervinientes, podría estar благодаря, госпожо председател. Господин министър, мога напълно да се съглася с вас, но тогава, когато вие искате от нас да, да създадем регламент, вие добавихте една подробност с безполезните регламенти, да кажем, във връзка с работата на деца в мините в Уелс. В много от регламентите се говори за безопасност на работното място, ако това, което вие говорите за премахването на исторически продукти, процеси, които са предоставили основни а, възможности за безопасност на работниците. Аз няма да се съглася с вас. Искам да задам три въпроса. Вие говорите за труд. Всичко ли е труд или всъщност говорим за прилична работа, тъй като робството също е труд? И искам а, да задам а, въпрос на министъра, освен директивата за работната заетост, британските работници работят дълго, поради което не могат да изпълняват семейните си задължения. Други работят на договор и те са на разположение денем и нощем и очакват да бъдат извикани от компаниите без, по всяко време, без да имат някакви договори. Това е нещо като робство. Имам числени данни тук от инст... независими институции, които дават три пъти по-високо число, отколкото числата цитирани от правителството, колко хора работят в робски условия без компаниите, без предприятията да се грижат изобщо за тях. Има и още неща, според числата, с които разполагаме в Обединеното кралство. След началото на кризата намаля покупателната способност на работниците какви са вашите числа? Защото МОД има а, числови данни, които са два пъти по-високи от това, което вие цитирате и вашите числа не са приемливи от, от, от, от МОД. Благодаря казва се, мисли първо за малките. Нуждаем се от силни малки и средни предприятия, трябва да ги насърчаваме. Много от тях се нуждаят от подкрепа. Много неща вече са свършени. Подпомагаме на предприятията из цяла Европа. Може да насърчаваме хората. Малките и средни предприятия осигуряват най-голяма заетост, най-много възможности за обучение. Можем да им кажем, можете да работите, но при съответните условия, при правилните условия. Има опити в компании, където хората си изграждат кариера там и Издигат се, наемат нови работещи в е, фирмата. Искаме тези с повече опит да имат сигурно работно място в фирмата, за да се считат за неразривна част от фирмата. Това не е нещо, което може да се наложи отвън, то трябва да стане вътрешно. Не искаме да променяме статистиката само, цифрите. Искаме реално да има резултати, да инвестираме в качество, например. Има разнобой в становищата по въпроса между членовете на комисията. В някои страни има високо ниво на качество на обучението. Това пречка ли е или точно това, което искаме? Ние искаме качествено професионално обучение, качествено широко образование, което да позволява на хората да градят кариера. кариера. Трябва да сме реалисти, да не се взираме толкова в статистиката. И на последно място по въпроса за фалшивите самонаети. Трябва да хвърлим повече светлина върху този въпрос. Не трябва да се позволява на тази практика да продължава. Защото така се избягва плащането на данъци на социални осигуровки. трябва да изобличим подоб, този феномен. Мисля, че това определено ще е крачка напред, ще не, крач, крачка напред към достойната работа. Председателката, искам да задам а, два въпроса. Единия е, вижда много голям риск, а, че може да се а, развали европейското законодателство в сферата на околната среда, като се засили конкурентоспособността на предприятията. Има и други, които смятат, че е, да кажем, една популация от много добре защитени работещи е, е конкурентоспособна и също така трябва да се анализира единната цена на труда. Вие говорихте много за ситуацията в Обединеното кралство, без да говорите за едно една от медиите в вашата страна, която се ангажира с трудови договори от типа 0R. За съжаление, имаме само 15 минути за, и знам, че може да се възползвам за 2-3 минути от добротата на преводачите искате, ще ви давам на всеки по 5 минути. Имате думата. Fascinating... Благодаря за изказванията. Много се каза за конкуренцията. Тук не говорим за конкуренция между държавите членки, а за конкуренция между Европейския съюз и трети държави. Ние сме в една глобална състезание. Конкурираме с останали свят, ще загубим работни места ще се намали благоденствието, ще има по-малко възможности за младите. Не трябва само да говорим за конкуренция между държавите членки, трябва да става сметка за това, което става в третите държави. Не може да считаме, че Европа е крепост. Това не отразява економическата действителност. Има предизвикателства за безопасните и здравословни условия на труд. Правителствата въведоха тези правила през 19 век началото на 70-те години проведохме реформа за повишаване на здравословните и безопасни условия на труд, но те могат да се превърнат в пречка. Относно младите, например, имаме около 80 страници правила за младежите, които работят във фирма, което възпрепятства бизнеса да наема млади хора, тъй като всичко е много сложно. Единствено полза извлякоха консултантите по безопасни условия на труд – свалихме всичко до 5 страници с по-ясни правила, което е огромна полза. И може да се постигне и напредък. Без да се намалява защитата относно чиракуването и, и инвестирането. Има чиракуване в стоманодовната промишленост, корабостроението, минното дело – медиите, хотелиерството, администрацията, рекламното дело, трябва да се инвестира в младите хора. Подобряването на тяхната производителност води до по-голям потенциал, по-добра конкурентоспособност на бизнеса в глобален план. Така че трябва да продължава това обучение. Плащането по резултат е най инициатива, която въведохме в Великобритания. Така ще направи и Испания. Именно целта бе да се излезе от дългосрочната безработница. Работи се 6 или 8 месеца, което е много добър стимул. Добре, е добре за дълнекоплатеца, добре за работодателя. И се бори с феномена дългосрочна безработица. Относно фалшивите самонети, трябва да видим на какво се дължи всичко това. Дали заради нормативната база. Аз говорих с колеги какви са предизвикателствата. С колега от Италия. И всъщност се че заради законодателството повече хора работят не на постоянно, а временно. Така че този феномен се дължи на проблеми с нормативната база. Относно тези договори за нула работни часове, увеличението на заветостта през Великобритания през миналата година се дължи на постоянни работни места. Това са дефиниции, които използва МОД. Ако човек работи на пълно работно, на пълно работно време, той просто работи на пълно работно време, иначе се счита за безработен. Ако се предоставят договори с нулево работно време, се дава и гъвкавост на бизнеса, защото потребностите му варират. Увеличението на заетостта се дължи на постоянни договори на пълно работно време. Ако едно предприятие иска да се разрасне, то не може да нема само лица на постоянна работа. Не е ли хубаво вместо един човек, един човек да се остане безработен, да започне временна работа, вместо постоянна работа? Трябва да внимаваме, да зачитаме ролите на работодателите за осигуряването на заетост и за економически растеж. Да, има стагнация в Великобритания през последните години. Да видим какво е станало при предишни рецесии. За тези, които си имаха работа, няма проблеми. Увеличаваме се заплата с 10-12%, безработните разчитат на помощи, а при тази рецесия бе решено. Вместо да се увеличават работните заплати, те да се намалят, за да няма безработни деца, роднини. То се обърна тенденцията. Трябва да сме сигурни, че ми конкурентен пазар на труда, инвестираме в хората, привличаме хората към работа. Нашата економика, за да, за да се конкурира с останалия свят, това трябва да бъде изпълнено. Така и повече хора ще имат работа. В противен случай ще има повече безработни, повече хора които живеят при много ниски стандарти. Благодаря, господин министър. Сега ще дам думата на Йожев Нимец. Искам да му се извиня за това, че не можах да присъствам. Благодаря. Искам да кажа, че няма достатъчно време да отговоря на всички интересни въпроси, които бяха повдигнати. Първо за регламентирането. Трябва да се разгледа въпроса в един по-широк контекст много добре виждаме, когато настояваме на проблем, върху проблема за иновация и конкурентоспособност, регламентираните а, отрасли са по-конкурентоспособни. Това е в а, промишлеността, когато разглеждаме в кои държави това се наблюдава. Това са северните държави, но и в Германия. Това са в промишлените отрасли, които са добре развити. Трябва да се гледа на а, а, конкурентоспособни предприятия. Необходимо е да се постави акцента върху иновациите, изследванията, а не на конкурентоспособността е и цената на труда. Аз съм водил преговори с държави членки, които са а, влезли по-късно в Европейския съюз, много често тези държави залагат на конкурентоспособността и след това биват наказани за това, защото трябва да се види каква е стратегията, инвестиция в човека и в иновации и в научни изследвания. Аз всъщност говоря за интереса на предприятията също така въпроса за индустриалната политика. Ние си задаваме въпроса а, да имаме един по-активен подход към темата, тъй като това е една от възможностите и трябва също така да се отчита. А, ще се опитаме, разбира се, да провеждаме подобна дискусия и с работодателите. Не става дума само да се прилагат правилата на вътрешния въпрос, прилагат се главно в, е, евро, в е, финансовия сектор. Има някои сектори, в които се създава а, работна заетост. Имам предвид, например, Airbus. И тук не става дума за политическа интеграция, е, например, енергийния сектор а, има повишаване на производителността, по-малки разходи при закупуването на енергия в сравнение с сегашния момент. Втория елемент е въпросът как се развива тази конкуренция. На първо място виждаме, че кризата и економическото управление доведоха до конкуренция между държавите членки в посока на намаляване на заплатите, понякога дори отвъд целите за заздравяването на бюджети. Ако продължаваме по този този път. Това е един омагиосен е, кръг. Е, след е, Гърция и Испания ще падне Франция и след това вече ще продължи а, падането на доминото а, и трябва да се гледат а, какви ще бъдат последиците. А, в случая с Обединеното кралство се губи работна заетост, губят се приходи за работещите, които се оказват в тази ситуация и а, доверието на работещите се поставя на карта. И тук искам да кажа, че на този етап етап не виждаме достатъчно силни позиции за а, идеята с, с работна заетост от тип ОПР. А, в Полша се говореше в миналото, че комунизма а, е щастие за всички. И а, ако организираме конкуренцията на равнището на целия Европейски съюз като обещание, ставаме повече работна заетост с несигурна работна заетост, всъщност точно това се случва в момента. Именно за това трябва да сме сигурни, че не трябва да се направи това. И на трето място отговор на госпожа Язловецка. Ако дали следим ситуацията, да, разбира се, опитваме да правим. Това е опит за анализ на пазара на труда, понякога на национално равнище нещата не се случват така. Например, в Полша профсъюзите казват, че ще приложат същ комисия подход заедно с, потре, с работодателите. И последния доклад, госпожа Волосински, може би 4 минути, а не 5. Благодаря ви много. Тъй като аз съм последна, имам много време вие говорихте за мониторинг на създаването на предприятията. Именно това е една от основните цели на Закона за малкия бизнес. Естествено, за всички въпроси, свързани с скоростта, с която се създават малките и средни предприятия. Великобритания е пример в това отношение. Инвестиции в човешките ресурси. Вие говорите не само за началните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 е, е, това е една от големите ни загрижености, но ако това не става на национално равнище, ние трябва да го направим на европейско равнище. Ние също така разчитаме на капацитета на нашите членове. За предприятията също е много важно, защото става дума за възвръщаемост на инвестициите. Въпрос за член 12. Да, ще ви обясня в подробности в частен порядък как този въпрос за а, солидарна отговорност наистина ме е свързан с малките и средни предприятия, особено а, когато те се опитват да заместят ролята на правителството. Това не е задача на предприятията, особено на малките предприятия. На господин прието зависимостта, за която питате, е, това е много тежък въпрос. Не искаме да хвърляме бебето заедно с водата във ваничката. Въпросът е много сложен. Той трябва да бъде разглеждан и третиран много сериозно на национално равнище. Е, във връзка с недекларирания труд е, трябва да се борим срещу недекларирания труд с социалните партньори, да отговорим на европейската платформа, защото това наистина не е лоялна конференция, конкуренция и във връзка с регламентирането на безопасността и сигурността на работното място. А, а, искам да отговоря на госпожа Перес Рефит за какво става дума. Тук има една непропорционалност. Ние не бихме желали регламентиране, не искаме регламентиране, което да отговаря по-добре на реалността на малките и средни предприятия. Благодаря. Благодаря ви за бързия отговор. Нали знаете каква е системата ни тук в парламента? Не е лесна. Винаги думите им, а, думата има дамата най-накрая, докладчика има думата. Благодаря ви. Искам да благодаря на тримата участници в панела днес за това, че споделиха своя опит и основно на Марк Холбен. Не често министър от правителството идва с желание да се обърне към нашата комисия. Затова ви благодаря, че се отзовахте. Също така искам да благодаря на колегите, които участваха в дебата и повдигнаха интересни въпроси. Две конкретни неща ме интересуват при изготвянето на моя доклад. Едно нещо, което често се споменаваше е въпроса за намаляване на нормативните изисквания. Също така разгледахме и въпроса за кондателството, здравословни и безопасни условия на труд. Важното тук е да намалим а, нормативните изисквания без това да доведе до намаляване на защитата за а, работната сила. Мисля, че всички сме съгласни по този въпрос. Чудесно е, че едно от нещата, които можем да направим в Европейския съюз е да споделяме най-добри практики и днес чухме няколко примера. Също така беше много интересно това, което каза госпожа Язилевска за това как създала а, бизнес и трябвало 6 процедури да изпълни 30 дни, трябвало и еди какви си разходи да вложи. Ако това може да се намали, тогава това ще допринесе за растежа на бизнеса. Важността да насърчаваме предприемачеството е друг момент и то още от училищните години. Искам да подчертая, че е, университета в Увърхемптън, откъдето съм аз, отвори представителство тази седмица тук в Брюксел. Те се наричат Университет на възможностите. Те вземат 75% от студентите си от е, е държавите, черните държави. 90% от а, завършилите този университет си намират работа. Има значение какво е сътрудничеството между образованието и бизнеса. И мисля, че наистина за мен ще е огромно предизвикателство да вмъкна всички тези въпроси в краткия текст, който трябва да съставя в този доклад. Благодаря ви за този много хубав пример, който дадохте най-накрая. Това ще ме доведе до края на заседанието. Благодаря на колегите, на панелистите и на преводачите, които ни отпуснаха малко допълнително време. В 3 часа продължаваме с останалата част от дневния ред. Благодаря.